Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir nehmen unsere Arbeiten. Председателката. Добро утро, госпожи и господа. Продължаваме работа. Сърдечно ви приветствам с добре дошли на заседанието ни. Особено сърдечно приветствам с добре дошъл комисаря господин Холган и неговия екип. Разполагате с проекта на дневен ред, няма възражения срещу него, имате съобщенията на председателя, знаете какъв е езиковият режим, той е посочен в бюлетина ни. Преминаваме към точка трета – освобождаване от отговорност. Докладчика е госпожа Мартина Длабайова. Представителите на Сметната палата са госпожа Лайт и господин Кубик. Те са работили по съответните глави от доклада на палатата. Първо ще дам думата на господин Кубик. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на комисията, господин Холгъм. За четвърти пореден път имам удоволствието да участвам във вашето заседание, за да докладвам за главата от годишния доклад на палатата, отнасяща се до функция 2 от многогодишната финансова рамка. Анализът тук обхваща първия стълб на ОСП и втория стълб, както и останалите политики, финансирани по тази функция. Нека ви представя общия контекст на констатациите на палатата. Сметките от 2014 година бяха надежни, операциите бяха законни и редовни, но плащанията бяха засегнати от съществен процент на грешки, а именно 4,4%. Помните, че това е същият процент на грешки като миналата година. Природните ресурси се вписват положително в тази средна стойност. Общият процент на грешки е 3,6%, по-нисък от процента на грешки за целия бюджет. По-нисък е и от процента на грешки за природните ресурси миналата година. Тогава той бе 4,4%. Установихме грешки в 49 от операциите. 36 операции бяха засегнати от грешки, които могат да намерят количествено изражение. По частта преки плащания и подпомагане открихме грешки в 51 операции. Количествено изражение намериха тези грешки в 48 операции. Процентът грешки е 2,9%. Миналата година бе 3,6%. В 17 от общо 18 държави членки, посетени от нас, открихме грешки. Около две трети от тези грешки е можело да бъдат избегнати, тъй като компетентните органи са разполагали с необходимата информация за тяхното откриване и коригиране или пък те самите са направили грешките. Ако информацията е била използвана правилно, то процентът грешки за, земеделския, за фонда за гарантиране на селското стопанство щеше да бъде с 1 процентен пункт по-нисък. Сега ще ви представя след малко останалите области на политика по функция 2. Има съществена разлика между двата стълба на ОСП. Поради това би трябвало да продължим да докладваме по-отделно за тези два стълба и в бъдеще. В контекста на процента на грешки, нека упомена няколко елемента. Ще започна с техническа бележка. След решението на палатата да докладва в годишния си доклад по глави. Седма глава се отнася до функция 2 природните ресурси. Цитираните в нашия доклад цифри бяха подложени на повторен анализ. Освен това, има все по-голямо сближаване между нашите резултати и резултатите на комисията. Ако изключим въздействието на кръстосаното спазване, което не е включено в разчетите на комисията, а в нашите разчети представлява 0,7%, то разликата между това, което представяме ние в своята глава и годишния доклад на ГД Агри е много малка. Това увеличаващо се сближаване се дължи на по-различния подход към националните статистики, който бе въведен от комисията още миналата година. Комисията не приема информацията от държавите членки безрезервно, а я сравнява с констатациите от своите одити, от одитите на палатата и на сертифициращите органи. В националните статистически данни бяха установени слабости, поради което този нов подход ни дава по-реална представа за същинския процент на грешки. В фонда за гарантиране на земеделието установихме намаляване на процента грешки това намаляване би могло да е началото на една положителна тенденция. Трябва да кажем, че процентът на грешки повече или по-малко е стабилен. Резултатите от изминалите 4 години показват, че процентът е между 2,9 и 3,8 никога не пада под минимума или, под, е, или не отива над максимума. Още няколко думи за операциите. Може да се направи типология на грешките. Има административни грешки, както и грешки свързани с кръстосаното спазване. На тях се пада най-големият процент. Най-същественият брой грешки обаче се дължи на надписване на броя хектари при плащанията на единица площ по една операция. Например, установихме, че парцелът, който е бил деклариран като земеделска площ, се е използвал а, като мотописта. Има различни системи за установяване на парцелите. По тях се декларират постоянни пасища, например, въпреки че пасища всъщност няма няма и скално покритие, нито пък съответната вегетация. Подобни грешки тази година бяха допуснати в 6 държави членки. Разгледахме освен това и действията предприяти от комисията и държавите членки за справяне с проблемите, установени от палатата през изминалите години. С радост установихме, че по всички случаи са предприяти коригиращи действия, които са довели до подобрение на положението. Но в редица случаи, въпреки подобрението, продължава да са на дневен ред същите проблеми, т.е. необходими са допълнителни усилия. Тази година приключихме и прегледа на шесте сертифициращи органа по отношение на доброволното подсилване на процедурата за достоверност. Процентът на грешки, докладван от 5 от 6 органа, не е надежден от гледна точка на данните. Освен това направихме анализ и на извадка от одитите на спазването, извършени от комисията. Като цяло тези одити са извършени според нас добре. Същото въжи и за системата за контрол на разплащ... за одитите на системите за контрол на разплащателните агенции. Излязохме с две препоръки по първия стълб. Първо, изтъкнахме, че държавите членки трябва да положат допълнителни усилия, за да отчетат фактора надежност. Освен това, трябва да захранят своите дан... бази данни за идентифициране на парцелите с данни, основаващи се на реални площи. Информацията трябва да се използва системно, трябва да се правят насрещни административни проверки, за да се избегнат плащания за недопустими площи. Втората ни препоръка е, че препоръката трябва да гарантира правилното прилагане от страна на сертифициращите органи на новата процедура за достоверност, за законност и редовност на операциите. Госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, госпожа Калю Лайт. Уважаема госпожо председател, уважаеми комисар Холган, уважаеми членове на комисията. Аз отговарям за останалите области по функция 2 на многогодишната финансова рамка, а, именно развитието на селските райони, дейностите в областта на климата, екологичните мерки и рибарството. В развитието на селскостопанските райони останалите области, които упоменах, от 170 56 операции, 84 са засегнати от грешки. 41 грешки намериха количествено изражение. Общият процент на грешки е 6,2%. Миналата година бе малко по-висок 7%. В много случаи, където са направени грешки с количествено изражение, националните органи са имали достатъчна информация, за да предотвратят установят и коригират грешките преди да представят декларациите си за извършени разходи. Ако това е било направено, то процентът на грешки можеше да бъде 2,3%. Държавите членки не използват изцяло действащите системи за контрол. Дори ако ние или комисията открием грешки, капацитетът за действия е ограничен. Посетихме 18 държави членки, където направихме одит на извадки. Установихме, че процентът на грешки е широко разпространен, не ограничен само в определена държава членка. Недопустими бенефициенти, недопустими проекти, не спазване на екологични задължения. Това са някои от причините за грешки. Специфичните екологични изисквания целят подобряването на ефективността, на разходите за развитието на селските райони. Установихме, че 14 операции по тази функция не отговарят на изискванията за допустимост. В тези 14 случая бенефициентите изкуствено са създали определени условия, за да заобиколят критериите за допустимост. Например, установени дружества, които не биха могли да получат пряко финансиране, са създали нови структури, под шапката на тези структури проектите са били разработени така, че формално са отговаряли на критериите за допустимост и подбор. Така изкуствено са се създавали условия, за да се отговори на критериите за микропредприятия или предприятия, които се управляват и притежават от млади стопани. Няколко думи за системите. Направихме проверка на системите въз основа на одитите на ГД Агри извършихме проверка по документи на извадка на 12 от одитите за спазване на комисията в областта на развитието на селските райони. Посетихме 5 разплащателни агенции. Установихме, че комисията е извършила добра одитна работа. В усилията си да намали процента на грешки по развитието на селските райони, комисията е окоръжила всички държави да разработят планове за действие, да установят какви са причините за грешките и да предприемат целен целенасочени коригиращи мерки, за да се намали рискът от грешки. Установихме, че при честите грешки в плановете за действие се визират първо причините за тях. Трябва да кажем, че повечето грешки и слабости в системите не се визират адекватно обаче в пленовете за действие. Плана за действие на Ирландия, например, съдържа 12 действия, като към момента на одита нито едно от тези действия не е било изпълнено. Всички тези действия се отнасят до плащанията за единица площ, въпреки че инвестиционните мерки са изложени на по-голям риск. Установихме пет слабости на системата. поради които проистичат грешки. Няколко думи за доклад, годишния доклад за дейността на ГДАгри, Комисията смята, че капацитета за коригиране е механизъм за коригиране на грешките и защита на европейския бюджет. По фонда за гарантиране на земеделието се оказва, че няма достатъчен капацитет за коригиране, така че да се намали рискът от грешки на процент под прага за същественост. Препоръчваме в областта на развитието на селските райони комисията да предприеме подходящи мерки, така че в плановете за действие на държавите членки да се включат коригиращи действия. Трябва също така стратегиите за одитите на съответствието да се променят така, че да се знае дали грешките в една държава с определени оперативни програми са на лице и в други държави например с инвестиционни мерки. Нека кажа няколко думи и за резултатите. В годишния доклад за дейността за 2014 година проведохме пилотен проект, в който анализирахме резултатите по проектите за развитие на селските райони разгледахме инвестиционни проекти, по които можеше да се направи добър анализ на изпълнението. Установихме, че 93% от проектите са били реализирани по план, но в много случаи установихме недостатъци при целенасочеността на мерките и подбора. Госпожо председател, уважаеми членове на комисията, господин комисар Холган, благодаря ви за вниманието. Vielen Dank, Frau Благодаря на госпожа Калюляйт и на господин Кубик. Господин комисар, бихте могли да вземете отношение по казаното, още повече, че ви играете и водеща роля при работата по процента на грешки. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, почитаеми членове на комисията. Обръщам се и към колегата докладчик и към представителите на Сметната палата. Нашата политика е политика насочена към гражданите, която трябва да прави целесообразни разходи. Точно това е и част от процедурата, която разглеждаме за освобождаване от отговорност. Както виждаме, нивото на грешка е намаляло при кръстосаното здравеопазване имаме ниво от 3%. Всичко това е представено в годишния доклад за дейността. В ФГЗ имаме също процент на кръстосано спазване, който показва ефективно управление на контролните системи при преките плащания или системата АЯКС. Освен това са отстранени нередностите по четвъртия стълб. Като цяло работата се е подобрила. В Гърция все още трябва да се осъществи по-голям напредък, но Сметната палата отчита усилията на националните власти. Това нямаше как да се случи без човешкия и технически ресурс, който разполагаме. При селските райони имаме намаление от 7 до 6% на грешка без кръстосаното спазване. Но въпросът е какво ще направи комисията. Нашите дейности са превентивни и корективни. Ние внимателно следим как се изпълняват плановете за действие в държавите членки, доколко са ефективни националните системи за контрол. Генерална дирекция Агри разполага с квалифицирани служители, които преследват тези задачи. Освен това, провеждаме срещи с националните власти по развитието на политиките и също така обсъждаме техните тревоги. Искаме плановете за действие да се изпълняват както трябва. Продължаваме да използваме намаления, суспендиране и временно преустановяване на плащанията като някои от нашите инструменти. Но разбира се, превентивните действия не винаги са достатъчни, трябват ни и корективни такива, за да защитим европейския бюджет. Комисията прилага нетни корекции при необходимост. Заместник председателя Георгиева обясни пред вашата комисия, че това е най добрия стимул. Нетните корекции връщат пари в европейския бюджет. За това нивото на грешки при ОСП трябва да се разглежда в контекста на корективния капацитет. Ненадлежно похарчените средства се връщат в европейския бюджет. Ние виждаме, че политиките работят, но ни трябват осезаеми резултати – освен това, имаме излишък, имаме субсидиране на износа. Трябва да мислим за приоритетите и целите на Европа 2020, устойчив и интелигентен растеж. Необходимо е да предоставим исканото от гражданите храна на поносими цени, борба с изменения на климата, работни места, дори в селските райони – Мога да ви дам и конкретни примери за наскорошните постижения на ОСП. Да вземем забраната за износ на храни към Русия. Изведнъж фермерите в ЕС се оказаха без един важен пазар. За това и трябваше да се предвидят компенсации, които да смекчат удара. Повечето производители намериха альтернативни пазари у дома и в чужбина. Всъщност, целият износ през първите 6 месеца на 2014 година дори се увеличи, което е забележително. с 1,22 милиарда евро 2014 година. Това е много добър растеж, сравнен с постигнатото през последните 10 години. Що се отнася до устойчивостта, то все повече обръщаме внимание на екологията. Направени са и реформи от страна на законодателите – ОСП обръща по-голямо внимание на околната среда, на екологизирането, което означава, че около 12 е, милиарда евро годишно се заделят за екологични практики и поддържане на постоянни пасища. Имаме екологични мерки по програмата за развитие на селските райони. Те са удължени до 2020 година. Големи зони ще се използват за целите на биоразнообразието. Мисля, че ОСП сега е много по-интелигентна. Имаме и партньорската рамка по втория стълб. Изследователите работят заедно с фермерите за по-голяма производителност и устойчивост. Има и конкретни резултати. Но бюджетът е стеснен има множество проблеми и ние трябва да направим така, че политиката да носи своите плодове и за гражданите, и за производителите. Аз напълно подкрепям европейския подход към селското стопанство. Освен това имаме инициативата на заместник председателя Георгиева за бюджетни резултати трябва да разполагаме с необходимите инструменти, за да постигнем целите си и да можем да съобщим постигнатото. Също така е много важно да си даваме сметка за многогодишния характер на селско-стопанските дейности. Това се отразява на резултатите. Трябва ни дългосрочна перспектива. но разбира се, информацията, която получаваме е основа на нашите решения и политики. Ние искаме по-низко ниво на грешка, което може да се постигне чрез опростени политики. Това се отнася и до първия стълб и до развитието на селските райони. Същевременно, моята водеща цел е именно опростяване на политиките но това не означава да се правят компромиси, по-скоро означава намаляване на бюрокрацията. Би трябвало да опростим целият процес по кандидатстване, защото това ще намали стреса за селските стопани. Що се отнася до финансовото управление на бюджета, според мен предложението ми за намаляване на част от контрола – е реалистично. Всъщност още 2016 година ще имаме намален брой на проверките. Държавите членки обаче ще бъдат насърчени да провеждат по-ефикасни проверки. Проверки на място, еднократни, които да се правят достатъчно добре, така че бройката да не е необходимо да бъде твърде висока. Освен това, ние искаме да сме по-гъвкави, за да реагираме на флуктуациите на пазара. Ще имаме и упростени правила, които дават повече възможности на националните власти. Ние искаме разбира се и промени, които налагат промени в основния акт. Защото те не трябва да бъдат пометени от нова реформа на ОСП. Не бива да се забравя, че нашата цел е да опростяваме, но не и да правим компромиси с финансовото управление. И накрая нека подчертая, че селското стопанство е сърцето на Европа. ОСП е една от най-старите политики на ЕС. Е, всички ние се радваме на плодовете на тази политика всеки път, когато седнем на масата или се разхождаме сред природата. Благодаря. Благодаря ви за тази пледуария за по-медитативния подход към политиката. Думата има докладчика госпожа Длабайова. Благодаря. Госпожо председател, господин комисар, почитаеми членове на комисията. Комисията ме попита дали съм в добро настроение. Аз съм винаги в добро настроение. И ще се възползвам дори от, преход, от превода на чешки, който днес е осигурен. Ако мога да говоря чешки, ще бъда на, в още по-добро настроение, но както и да е. Уважаеми колеги, при това освобождаване от отговорност трябва да подходим по-конструктивно, да мислим за резултатите, а не само за процента грешка. Благодаря на господин комисаря, че ни представи тези резултати. Благодаря и на членовете на Сметната палата, които ни помогнаха с годишния си доклад за 2014 година. Мисля, че добавената стойност на ЕС се доказва единствено когато сравняваме разходите с резултатите от нашите политики. ОСП е една от най-интегрираните европейски политики и ясно е, че политиката дава своите резултати. Всъщност и комисията, и сметната палата до някъде заявиха, че при ОСП има подобрение. Ако се гледа процента грешка, то това е ясно. Процента грешка при селските райони е 6,2%. Обаче, едно от най-високите нива на процент грешка. Това е жалко. Жако е, че процента грешка си остава толкова висок. При първия стълб обаче нещата са подобрени. Без кръстосаното спазване имаме грешка от 2,2%. Преди да се спра на съответствието, нека разгледам основните моменти в ОСП. Ще поговоря за участниците и целите. Това е необходимо – за да имаме по-добро разбиране. На първо място трябва да разгледаме доходите на фермерите. В годишния си доклад генералният директор на ГД Агри изрази оптимизъм за тези доходи, но виждаме слабо намаление през 2014 година в сравнение с предходната година. С оглед на обстоятелствата този резултат не е лош, но не бива да забравяме, че броят фермери в Европа намалява непрекъснато. 2008 до 2013 година този брой се е смалил с 1 милион фермери. Може би добрите резултати на ОСП трябва да се отразят и на доходите на фермерите. Защо те са намалени? Заради по-малкото фермери или по-добрите селскостопански практики и ефикасни европейски политики? Това е един от основните въпроси. Но виждаме, че дохода на фермерите изостава в сравнение с доходите в други области на економиката. 40 и 4,7% от фермите в ЕС са на полу самоиздържане. Следователно, моят въпрос към комисията е как можем да сме сигурни, че ОСП наистина защитава фермерите от сътресенията на пазара – Случва ли се това в сектора мляко или производство на свинско месо? Какви са целите при броя фермери и структурите на бенефициерите по ОСП? Имам и въпрос относно подхода основа на резултатите, както и партньорските споразумения. Като че ли фокусът върху тези показатели за резултатност е до някъде формалистичен. Той се следва при 93% от проектите. Но в коя част от тези проекти господин комисар, смятате, че този подход е най-оправдан и можете ли да цитирате данни? Като говорим за резултати, ни трябват конкретни данни. Искам и да попитам как комисията оценява синергиите между подкрепата за селските райони и инструментите на кохезионната политика в контекста на партньорските споразумения 2014 до 2020 година комисията вижда ли синергии между проектите за селските райони и традиционните схеми за подкрепа? Мисля, че синергиите са много важни. Има още един въпрос за общата структура на бюджета – мястото на ОСП в този бюджет. Комисията ни предостави много данни, подчерта, че 8 милиона фермери се ползват от ОСП. Това означава, че по-малко от 2% от европейското население се ползват от 40% от европейския бюджет. 55,6 милиарда евро но самите фермери получават доста ниски доходи. Следователно, има и неравенство между бенефициерите. Това ме кара да се съмнявам в реално постигнатото от ОСП, що се отнася до доходите на селските стопани. Може би е твърдо оптимистично да смятаме, че европейските пари защитават фермерите от случващото се на пазара. Каква е позицията на комисията по тази тема? Искам и да попитам дали комисията е готова да дефинира нови цели с показатели за изпълнение възоснова на по-справедливото разпределение на преките помощи за селските стопани. Искам да чуя мнението на комисията по този въпрос. На трето място въпрос за пилотния проект на Сметната палата, проект, който наистина одобрявам. Благодаря на Сметната палата за този пилотен проект за оценка на резултатите при някои проекти в селските райони. От проекта разбрах, че подходът основан на резултатите е твърде амбициозен. Съгласно Сметната палата, финансовите инструменти 2007 до 2013 година не са били достатъчно успешни. Затова искам да знам комисията какво е направила през 2014 година, за да реагира на тази ситуация и какво възнамерява да направи. Имаме и въпроси по съответствието. Не знам дали Можем да направим втори кръг от въпроси. Добре, не може. Тогава нека да приключа с въпросите си наведнъж, за да може да чуем колегите от ГД Агри, но при второто си изказване ще задам и останалите въпроси. Thank you very much to uh, Rapporteur and uh, благодаря, госпожо докладчик. Поставихте доста въпроси и ще се опитам да отговоря на всички тях. Целите на ОСП бяха прияти от всички законодатели с цел да се предостави пряка помощ на фермерите и с цел да има социално измерение, както и да бъде включена околната среда в ОСП, когато се отчитат и доходите на фермерите. Дори и да намалява броя на фермерите, смятам, че това е разбираемо, имайки предвид, че политиката вече се ориентира към пазара. доста консолидация и преструктуриране на фермерските стопанства се извършва в много от държавите членки, като разбира се, нещата се осъществяват в различна степен в държавите членки. Средно 3,7% е намаляването на броя на фермерите, като разбира се, това се отразява в различна степен на различните държави членки. Това има отражение и в хранителната верига, имайки предвид броя на продукцията, която се предоставя от занижения брой фермери но се стигна и до създаване на допълнителни работни места през последните 6 години. Това е видно от статистиките на Евростат е, и е много важно за селските региони. Сега до каква степен тези помощи помагат на фермерите да продължат да съществуват в селските е, региони? Около 43% от доходите на фермерите се състоят от тези европейски помощи. Фермерите предоставят обществени а, стоки и ако няма фермери в селските региони, то тогава не бихме могли да постигнем и целите в областта на околната среда или поне ще закъснеят постигането на тези цели. Относно доходите. Доходите зависят от много фактори. Някои от тях са напълно независими от ОСП. Държавите членки прилагат различно данъчно облагане. Например, Имайки предвид и последните тенденции в развитието на земеделския сектор, ще видим, че много от нашите стопанства са сравнително малки и получават по-малко по-преки плащания в сравнение с по-големите стопанства. Именно за тази цел по време на предишната реформа започнахме да говорим за външна и вътрешна конвергентност. Целта беше да се даде максимална възможност на малките стопанства да се възползват от преките плащания. Вследствие на последната реформа бе направено и преразпределение на преките плащания, за да може да подпомогнем дребните фермери. Не се прилага никакъв таван по отношение на доходите. А, да, по отношение на синергията между двата стълба. Двата стълба на ОСП са взаимно допълняеми основни плащания се получават под формата на преки плащания от малките фермери. Ако желаем към това да добавим и допълнителни помощи от страна на втория стълб, а именно да има обучение или да се направят мерки в областта на околната среда, този метод също може да бъде използван и в нашия документ, който публикувахме миналия септември, сме дали няколко примера. Така, например, в Нидерландия се предоставя възможност за гледането на децата на фермерите. По този начин се подпомагат и допълнителните инвестиции. Бе предоставена също възможност на децата от градските региони да открият селските, както и възможностите за работни места там. Много различни методи бяха използвани в това отношение по смисъла на втория стълб. Това са просто няколко примера за синергия между двата стълба. Упоменахте е, мнението на Сметната палата, която смята, че не работи много целенасочен. Да не забравяме, че голям процент от проектите е, бяха реализирани от първоначалния стадий на план. Разбира се, че може да се справим по-добре. А относно процента на грешките, и недопустимите разходи или недостатъчните тръжни процедури или несъответствието с изискванията, ако вземете предвид случилото се в периода 2007-2013, ще видите, че Европейската комисия направила необходимото, за да се подбират по-добре проектите за следващия програмен период. Включили сме и много добри практики, които сме взаимствали от доклада на Сметната палата. Много държавите членки ще трябва да се възползват от тези добри практики. Въвежда се и минимален прак по отношение на селекцията. Сметната салата ни предостави и специален списък с критерии, който бе включен в преразгледаните насоки при упражняването на контрол. Разбира се, направили сме необходимото, за да може националните компетентни органи да получат тази информация. С цел постигане на синергия е, работим заедно съвместно с всички дирекции, за да може да се подобрят резултатите за периода 2014-2020 година. Генерална дирекция Регио, Генерална дирекция климат и Генерална дирекция селско стопанство работят заедно. Наистина всички отдели работят, за да може да се постигнат а, целите. Това неизменно изисква синергия и съм напълно съгласен с казаното от вас. Относно финансовите инструменти. Смятам, че те бяха взети предвид за периода 2014-2020 година по начина по който го изиска Сметната палата. Сега относно финансовите продукти, е, това е друг въпрос. Работим заедно с Европейската инвестиционна банка, за да може да се използват финансовите инструменти с цел отпускане на дългосрочни заеми на минимален лихвен процент на младите фермери или на хората, които желаят е, да започнат е, дейност в селското стопанство. за лесовътството и така нататък се прилагат специални функции. Програмата за развитие на селските региони и Европейската инвестиционна банка биват използвани в целия им потенциал. Някои от тези средства, разбира се, трябва да доведат до създаването на повече такива но основната цел е да се предоставят достатъчно средства от Европейската инвестиционна банка, за да може те да се инвестират дългосрочно. Продължаваме да организираме семинари и различни обучения, за да се уверим, че хората наистина знаят до какви средства могат да получат достъп. А да, и на последния ви въпрос, госпожо докладчик – Зная, че вие, както и аз, се интересувате от показателите за резултатност. Последния път постигнахме съгласие относно единна рамка за оценка. това се случва за първи път. Наистина ще, бъде, ще отнеме време да я приложим, но тези показатели, които взимаме предвид в едно независимо проучване, ще включват и доходите на фермерите, цените на продуктите, специфичните селскостопански практики, като през 2016 година ще вземем предвид и постигането на целите в областта на околната среда. Както знаете, в ОСП са заложени цели в областта на околната среда и тогава ще можем да видим дали сме на прав път. Ще вземем предвид и економическите показатели, като селскостопанската дейност, развитието на хранителната верига, добавената стойност в областта на хранителната верига на основните суровини и така нататък. Имаме показатели в областта на околната среда, като биоразнообразието, качеството на водата, ерозията на почвите. Разбира се, с оглед на споразумението от Париж, очакваме да бъде направено много повече в областта на околната среда, но това е просто един пример за показатели, които ще бъдат използвани в рамките на рамката за оценка на ОСП. Тогава за първи път ще можем да имаме през 2016 година и независима оценка. Благодаря. Председателката, благодаря. Записали са се вече колеги за изказване. Не можах да разбера дали и не ще се изкаже или докладчикът Сянка, господин Пирински. Господин Пирински. Благодаря, госпожо председател. Първо, позволете ми да дам висока оценка на обстойността на отговорите на господин комисаря на добрите му отговори на нашите въпроси, като се има предвид, че въпросът с намаляването на процента на грешки е чувствителен, че обичайно сме изправени пред това предизвикателство. Смятам, че отговорът на въпрос 31 съдържа редица мерки, предприятия от комисията и е знак за ангажираност от нейна страна. Смятам, че трябва да продължим да следим напредъка по осъществяването на тези мерки. Според мен е на лице положителна тенденция, която трябва да бъде запазена и в бъдеще. Няма да се спирам в особено големи подробности по отделни въпроси, но искам да упомена финансовите инструменти, за които говори комисар Холган в края на второто си изложение. Бе поставен въпрос във връзка с изискванията за упростяване – нещо по което работи комисията. Обърнато ли е достатъчно внимание при разширяването на обхвата на финансовите инструменти на предизвикателствата, свързани с упростяването? Тук в нашата комисия вече сме обсъждали въпроса за финансовите инструменти. Установихме, че въпреки, че те имат своите предимства, както изтъквате и вие в писмените си отговори, финансовите инструменти са свързани с значими предизвикателства свързани с ефикасното им и правилно използване. Докладчицата говори за резултатите от реализирането на ОСП, спря се на въпроса за доходите и за развитието на селските райони. Мисля, че комисията е дала добри отговори на тези въпроси. Споделям общия подход, а именно ориентираност към резултатите и оценка на ОСП от гледна точка на резултатността. Трябва от една страна да обърнем внимание на процента на грешки, от друга страна трябва да обърнем достатъчно внимание и на резултатите. Благодаря, госпожо председател. And, uh, благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Пирински, че признавате постигнати от нас напредък. Винаги можем да се справим по-добре, но се радваме, че сме постигнали напредък и сме поели в правилната посока. Опитваме се да разширим приложното поле на финансовите инструменти. Това е моя основна цел и основна цел на ГД Агри. Признаваме, че правилата за финансовите инструменти по програмите за развитие на селските райони са сложни. Те са малко по-различни от правилата за социалните фондове и Кохезионния фонд. Въпреки това, насърчаваме регионите и държавите членки да извършват предварителна оценка с цел установяване на потребността от финансови инструменти. Продължаваме да упростяваме процедурите по тях. Признавам, че процедурите са доста сложни. Онова, което казахте е вярно. Ще продължим да си сътрудничим с държавите членки и регионите с цел упростяване и ще променим и програмите за развитие на селските райони, така че да разширим и приложното поле на финансовите инструменти. Господин Целер. Благодаря, госпожо председател. Има нещо, което ме дразни, когато говорим за упростяването. Винаги, когато се установи, че има грешки при отчитането, че определени критерии не са били надлежно проверени. Имам предвид отпускането на европейски средства. Всички в един глас призоваваме за упростяване. Твърдим, че ако се предвиждат по-малко задължения, ако се намали бюрократичната тежест, ще намалее и процентът на грешки. Но не бива да се заблуждаваме. Когато на производителите се вменяват безсмислени задължения, които нямат нищо общо с производствените процеси, то тогава според мен действително можем да упростим процедурите, но не бива да променяме критериите за отчитане така, че вече да нямаме никаква представа за какво всъщност са били използвани средствата на дънакоплаците, дали са били използвани по предназначение. За 2014 година за селското стопанство са били похарчени 58 милиарда, доста значителна сума. През 2014 година разходите за ОСП са възлизали на 40% от бюджета на Европейския съюз. Когато говорим за селското стопанство, мисля, че продължаваме да си представяме селянина, който си уре нивата, но реалността междувременно се е променила. Мисля, че трябва да насърчаваме селското стопанство. Едновременно с това статистическите данни показват, че селското стопанство през 2014 година е изнесло продукция на стойност 122 милиарда, като от това е проистекал излишък от 18 милиарда. От 2010 година насам, всяка година се увеличава размерът на този излишък, въпреки санкциите и други мерки. Явно селското стопанство е една доста рентабилна област. И ако видим в какъв размер се продават земи в Германия, в източна Германия, например, ако видим промените в цените на парцелите, то ще видим, че има увеличение в двуцифрен размер. Трябва да подходим по-диференцирано към производството в селското стопанство. Не бива винаги когато се стигне до лека криза, била тя реална или внушена, да изискваме допълнителни субсидии. Днес излезе един доклад за цените на месото, цените на птичето и свинското месо. Тези цени спадат. Защо? Защото обемът на производството на птиче и свинско месо постоянно се увеличава тъй като и производството придобива все по-масов характер. В източна Германия, в новите федерални провинции се изграждат все повече такива стопанства. И това, разбира се, има пагубно въздействие върху всички по-малки стопанства. Те просто не могат да оцелеят. Но ако може да се реализират подобни печалби, например по линия на износа, то аз като специалист по политиката в областта на развитието, искам да попитам дали така не оказваме фатално въздействие върху други пазари в трети страни. При положение, че селското стопанство може да реализира подобни печалби, мисля, че трябва да се запитаме доколко настоящата политика на финансиране на ОСП е устойчива. Не би ли трябвало да внесем някакви промени в противен случай няма да постигнем целта си, а именно регионализирането на селското стопанство и оцеляването и на по-малките стопанства. Това бе всичко за сега от моя страна. Разбира се, помощите се предоставят пряко, за отчетността отговарят държавите членки, и в миналото вече сме говорили по този въпрос, по въпроса за това, че трябва да се упражнява по-строг контрол от страна на някои държави членки върху използването на предоставените средства. И тук мисля, че трябва да предприемем подходящи действия. Господин комисар, благодаря. Госпожо председател, Не знам ако в държавите членки не се упражнява адекватен контрол, защо процентът на грешки е 2,2. Мисля, че както постанови Сметната палата, системата за контрол функционира доста добре. Не съм съгласен с това, че системата за контрол не е добра. Разполагаме и с инструменти, които ни дават възможност при неспазване на изискванията да възстановим средствата или временно да преустановим плащанията. Разполагаме с доста надежна система, с надежни механизми за защита на европейския бюджет. Напълно съм съгласен с господин Целер, че трябва да се постигне баланс между намаляването на бюрократичната тежест и защитата на бюджета. Затова и проявявам ангажираност в областта на упростяването. Не бива да има страх от проверките. Не бива да създаваме впечатлението, че длъжностните лица винаги искат да поставят капан на производителите. Напротив, те искат да им помогнат, така че да изразходят надлежно средствата и да оцелеят. Говорих за предварителните проверки на кандидатстващите за преки плащания. Винаги, когато получим заявление за преки плащания, компетентните органи ще имат възможност да направят предварителна проверка на заявлението. Така ще могат да установят дали преди още да се задейства цялата система, не могат да се установят някои дребни грешки, които да могат да бъдат поправени. Мисля, че през 2016 година това ще ни е от голяма помощ и ще поуспокои и доста производители, най-вече мал... дребните производители. Дребните производители смятат, че все повече се увеличава бюрократичната тежест, че е все по-трудно за тях да кандидатстват за плащания от европейския бюджет. Мисля, че трябва да се справим с този проблем, да се справим с настоящия страх от проверки. Ако някоя, някое стопанство е под 10 хектара, то може би няма да получи никакви преки плащания, ако процентът му на грешки е над 3%. Това е проблем, с който трябва да се справим и ще предприемем действия в добавка към други 20 промени, които обявих вече тази година. Едновременно с това ще гарантираме и доброто финансово управление на средствата на дънакоплаците. Съгласен съм с вас, че трябва да се постигне баланс между упростяването и намаляването на бюрократичната тежест и доброто финансово управление. Казахте и най-малко за това какво се постига по линия на ОСП. Направихте връзка и с търговията. Цифрата, която цитирахте, 122 милиарда евро се отнася до сълскостопанските продукти. В тази област се създават много работни места. Всяко едно евро износ съответства и на множество работни места, създадени пряко или косвено. Унези, които пряко се възползват от селскостопанското производство са 44 милиона души, които са заети в този сектор пряко или косвено. Така се създават работни места, предлагат се и услуги. Разполагаме с целенасочени схеми за подпомагане на дребните производители в държавите членки и регионите. Държавите членки, които искат да се възползват от тях, могат да се възползват и от плащ... преразпределящите плащания, за да подпомогнат дребните производители. Ако не го направи това Германия като цяло, могат да го направят органите на местно и регионално самоуправление, например. Искаме селското ни стопанство да е конкурентоспособно, но едновременно с това трябва да изхраним и населението на света, което ще нарасне на 9 милиарда души до 2050 година. Ако не се погрижат за това селските стопани, то кой друг ще го направи? Европа, според мен, трябва да продължи да е сред най-големите нетни износители на храни. Наскоро в Найроби бе сключено споразумение, което създава равнопоставеност по отношение на субсидиите. За първи път развитите страни напълно ще премахнат експортните субсидии. Считано от 1 януари тази година тези субсидии ще бъдат премахнати в рамките на 3 години на следващ етап и развиващите се страни ще премахнат тези субсидии. Така ще се създаде равнопоставеност и няма да се стига до дъмпинг спрямо селскостопанската продукция на най-слабо развитите страни. Програмите за развитие на селските райони предвиждат и екологични мерки, мерки за насърчаване на ВИ. използването на биомасата е нещо, от което могат да проистекат значителни допълнителни ползи. То ще допринесе за залесяването. Можем да прилагаме целенасочени мерки в областта на развитието на селските райони, за да постигаме подобни цели в бъдеще. Това са няколко примера за области, където трябва да се постигне баланс между опростяването, намаляването на бюрократичната тежест и доброто управление на бюджета. Следващият оратор е колегата Штас. Dank u voorzitter. Uh, commissaris, ik, ik wil uh, u uh, en uw kabinetsmedewerkers en... Uh... Благодаря, господин комисар. Благодаря и добре дошли на вашите сътрудници. Имаше писмени въпроси, но все пак тези изслушвания са полезни, защото получаваме не само много информация, но и полезна информация. Първо, банката Рабо с инвестиционен фонд Рабо Фарм всъщност създаде 21 000 хектара селско-стопански земи в Румъния, като наема селски стопани, които работят под аренда. Тези производители са задължени да заделят част от субсидиите, които получават от ОСП и ги използват в замяна. Разбирам, обаче, е, че се смята, че това са свободни отношения между Рабобанката и производителите, че тук няма нищо нередно. Въпреки това, на мен ми се струва, че тук стигаме до нещо абсурдно. Всички ние знаем колко е трудно за младите селски стопани да се здобият с земя. Всъщност, по-голямата част от селските стопани са вече над 55 годишна възраст. 8 до 10% от производителите само са под 25 години. Това е проблем на структурата и практики като тези на Рабобанк в Румъния всъщност се отразяват и на окрупняването на земите, както и създаването на пречки за влизането на младите в този отрасъл. Интересуваме какви мерки могат да се вземат, за да се сложи край на такива нередни практики. не бива в крайна сметка от политиките да се възползват огромни групировки, които трупат все повече и повече земя. След това въпрос 60 по ролята на Хоризонт 2020. Виждаме отговора на вас и на вашите служби. Вие казвате, че искате да установите дали Хоризонт 2020 може да допринесе за подобряване на производителността. Вие всъщност трябва да проследите инвестиционните фондове в селското стопанство, но аз пак ще ви кажа, тук има дисбаланс – Трябва да се мисли за биотехнологиите, за нови форми на земеделието, но как да има баланс между финансирането, проучванията в областта селско стопанство в контекста на Хоризонт 2020 от една страна и от друга страна по-малкото внимание отделено на биотехнологиите и агроекономиката като устойчив път напред. Благодаря. Е, вие е, знам, че вече поставихте писмен въпрос по същата тема. Получили сте и отговор на този въпрос, но както и да е за протокола. Европейската комисия се запозна с проблема, за който говорите, от пресата. Трудно ми е да ви дам по-категоричен отговор от отговора, който вече сте получили крайна сметка получените средства по ОСП са гаранции и при заеми. Те могат да се използват като такива. Е, бенефициера решава какви да са финансовите ползи за самия него. Следователно, бенефициера има свобода да се разпорежда с субсидиите, включително и за закупуване на активи. Също времено медиите не говориха за договори, които да не са свободно сключени или за някакви нередности при ценообразуването в този случай. Затова в момента не върви никакво разследване. Не мога да ви дам повече информация, за което съжалявам, но разбира се, ако вие получите повече информация, ние ще я проучим. Принципно плащанията по ОСП могат да имат наложен таван от страна на държавите членки, някои го правят, други не. Ние искаме да дадем гъвкавост и право на избор – Иначе аз знам, че много от младите стопани трудно получават достъп до земя, затова сме предвидили и допълнителна помощ за тях. Вие като законодатели би трябвало да помислите за допълнителни плащания по АСП за младите фермери. Аз се опитвам да работя по програмите за селските стопанства чрез Европейската инвестиционна банка. Искам да помогна точно на младите фермери, които нямат земя. Искам и се те да могат да разчитат на някаква разумна подкрепа. Ще продължим да работим в същия дух. По Хоризонт 2020 работим с комисаря, който отговаря за научно-развойната дейност. Заделили сме средствата за следващия програмен период, именно за научни изследвания в областта селско стопанство. Искаме да стъпим върху тези постижения в своя подход. Правим оценка и на приоритетите. Това са храна, вода и изменения на климата. Имаме и последните заключения от КОП-21 в Париж, които също ще ни водят. Необходима е продоволствена сигурност, която да е устойчива, да има един истински ренесанс. До края на май, началото на юни ще получим и конкретните предложения, които пък ще определят и бъдещите ни цели. Vielen Dank, Herr Kommissar. Wir sind jetzt am благодаря, господин комисар. Приключи кръгът от въпроси от името на политическите групи. Сега ще дам думата на отделни колеги. Ще следя изключително строго за спазването на времето на изказване, което е две минути. Господин Яр, благодаря, госпожо председател. Предварителна бележка, последвана от два въпроса. Предварителната ми бележка. Мисля, че трябва по-справедливо да подхождаме към тази политика. От известно време насам тази политика е пазарно ориентирана, поради което нейният дял в европейския бюджет намаля от 70 на 40%. Един окоръжаващ, според мен, знак за бъдещето. Освен това, намаляха и цените на сълскостопанските продукти, потребителските им цени. Ще трябва по-справедливо да подхождаме и към контрола. Трябва да въведем една обща система, в рамките на която онези, които допускат по-малко грешки, да бъдат възнаграждавани с по-малко проверки. Отчасти програмите са прекалено сложни Едната засегната група са онези, които всяка година подават заявление. Това са сълскостопанските производители. Всяка година те трябва да подадат ново заявление и да се борят с компетентните органи. Но има и друга засегната група. Това са онези, които веднъж в живота си подават такова заявление. Не може ли да подхождаме и малко по-диференцирано? Има действително измами, много тежки, съществени грешки, но има от друга страна и по-малозначими грешки. Трябва да се прави разлика между същински грешки и измами. Ако някой мами, то тогава той трябва да бъде изправен пред съд, а някои други просто само допускат грешки. Животът не е лесен, не е лесен и животът тук в Комисията по бюджетен контрол. Well, I think Peter, Mr. Yar knows... Господин Яр знае много добре, че тези измами се докладват на местно ниво и на местно и на европейско ниво има органи, които могат да разследват, стига случаите да се предоставят на тяхното внимание. Наистина, управлението на ОСП е скъпо за държавите членки, аз го отчитам, но това означава държавите членки да харчат по 7 евро. Като средствата са свързани с административните такси за помощ на бенефициарите. През 2016 година ние ще имаме един процес на проверки, който е превентивен. Това се прави за първи път, за да може властите да видят дали има грешки и нередности в системата, която ползват фермерите. Ние преминаваме 100% в интернет – така че контрола на преките плащания се извършва чрез системата AJAX. Тя е много ефикасна, ефективна. Това се е, вижда, защото областите там са с най-нисък процент грешка. Когато системите за контрол работят добре, грешката е по-малка но държавите и регионите могат да се възползват единствено ако са инвестирали в системите за добър и ефективен контрол. При селското стопанство грешката е по-висока. Там самите политики са по-сложни, системата за контрол също. И наистина аз отчитам, че процента грешка е висок, трябва да работим, за да го намалим, Опитваме се да намалим и тук броя на инспекциите. Също така се стремим при една и съща инспекция в рамките на един и същ ден да се вземат съответните проби, за да могат да се направят и замерванията по стълб 2. Danke. Ich habe mich selbst auch auf die Rednerliste. Благодаря. Аз също искам да ви задам въпрос. Всъщност три въпроса. Показаното от колегата Целер. Ако 20% от бенефициентите получават 80% от средствата, то не можем да кажем, че системата е особено справедлива. Ако погледнете цифрите, ще видите, че колкото по-голямо, по-богато е едно стопанство, толкова по-вероятно е то да получи и повече плащания. И това ще накърни репутацията на фондовете в краткосрочен и средносрочен план. Това ще се отрази върху приемането на разходите за ОСП. В бъдеще никой, господин комисар, включително и да накоплаците няма да възприеме една такава система за извършване на разходи. Моля да подходите сериозно към тази моя бележка. Госпожа Калюля изказа, че в селските райони има стопанства, които съзнателно цитират по-низки стойности за обработваемата си площ, за да получат средства. Но ако продължаваме по този начин, това също ще се отрази върху приемането на разходите за ОСП. Госпожо Калюлет, може ли да цитирате държавите, в които сте установили подобни случаи? Трето, казахте, че сте предложил Извинете, че Ирландия е разработила 20 мерки, които все още не са били реализирани. Вие самият сте ирландец, може би можете да направите нещо по въпроса. В Чехия сме свидетели на това, че по-големите стопанства получават все повече средства и стават все по-изобретателни, за да получават плащания в по-голям размер. Бихте ли казали няколко думи и за Чехия? Благодаря, госпожо председател. Първо, статистиката наистина е стряскаща. 20% използват 80% от парите, но така или иначе има и големи стопанства. Също времено държавите членки разполагат с различни варианти за разпределени плащания към по-малките производители и е въпрос защо не ги използват. Това е част от гъвкавостта, предоставена на държавите членки. Ако искате да промените законодателството, това може да се направи, но мисля, че на държавите членки е, достатъч, е дадена достатъчна гъвкавост, за да се постараят повече в това отношение. Ирландския план за действие – вие ме очудихте с тези 20 дейности, които са набелязани, но не изпълнени. Ние сме работили по системата за идентификация на земеделските парцели. Установени са и нередностите там. Новата система е актуализирана. До 2013 година смята се, че не са необходими допълнителни действия. 2008 до 2014 година. Процедурата приключи в края на ноември 2015 година. Всичко е наред. Селското развитие в Ирландия няма резерви 2014 година, защото не са отпускани допълнителни средства. Тук няма риск за фонда. 97% от разпределенията 2017 до 2007 до 2013 година са освоени. но в Ирландия има някои слабости в административното управление при проверките, нещо на което сме обърнали внимание и ще работим много сериозно с ирландските власти, за да сме сигурни, че се правят усилия за отстраняването на проблемите. Чехия. Имаше някои упреци в корупция. Предполагам, че това имате предвид. Доколкото знам, чешкият министр на финансите също притежава най-голямата агропродоволствена компания в Чехия. Всъщност няколко от компаниите в Европа от подобен тип са получили и подкрепа на ОСП. Въпросният министр вече не е член на борда на компанията, като отговорността за тази компания вече е на заместник министъра. Ние сме получили множество оплаквания по този въпрос. Сега Получихме и новата програма 2014 година до 2020 година за селските райони в Чехия. Одобрихме я но има и анонимни оплаквания, съгласно които много от членовете на надзорната разплащателна агенция в Чехия са и членове на въпросната компания на министъра. Това е конфликт на интереси и не отговаря на критериите на европейското законодателство. ГД Агри предприе действия за установяване на съответствието, установяване на членството в надзорния борт, ако има конфликт на интереси, разплащателната агенция на Чехия може да загуби своята акредитация. Надявам се, че съм ви уверил, че са предприяти действия. ли сте колеги Дес. Благодаря. Следващият оратор, колегата Дес. Благодаря, госпожо председател. Аз също имам бележка във връзка с 40% в комисията по селско стопанство. Вече сме обсъждали стойности от рода на 87%. И ако в Брюксел всички разходи се отчитат така, както се отчитат а, разходите по ОСП, то стоиността би била 1%. Мисля, че нещата не се свеждат до дела в европейския бюджет, а до разходването на средствата. За статистическите данни трябва да правим разлика между грешки, които нямат отражение върху бюджета, т.е. върху средствата на данакоплатеца и такива, които имат. Нека ви дам един пример. В моето село един производител отне на друг определена част от неговата площ. Но другият стопанин не, да, не подаде данни за това, тъй като не го бе забелязал и подаде всъщност неверни данни за размера на обработваемата си площ. Трябваше да плати глоба, нещо, което бе несправедливо. И подобни случаи трябва да бъдат отразявани в статистиката, за да знаем всъщност какъв е процентът на грешки. Преди 55 54 години цената на зърното бе двойно по-висока, отколкото днес. Ако днес цената на зърното бе толкова висока, колкото тогава, то приходите на селските стопани щяха да са с 40 милиарда по-високи. Би ми се искало тези 40 милиарда наистина да влизат в джобовете на селските стопани по линия на цените, а не по линия на помощи от наша страна. Виждате каква прекрасна работа вършат селските стопани в момента, така че гражданите да получават наистина ефтини продукти. I think, Madam Chairman, I regard that as a statement by Mr. Относно изказването на господин Дес, госпожо председател, не знам какво да кажа, не чух въпрос неговия коментар. Но за мен беше удоволствие да го изслушам. и ние се радваме, че сред нас са членовете на Комисията по селско стопанство. Докладчицата. Си вилам енде, ти колегин Аяла Ayala ще се изкажете накрая. Добре. Колегата Яла Сендер. Благодаря. Благодаря на господин Хоган за дадената информация, както и за направените усилия. Това са големи усилия, свързани с контрола на разходите в селското стопанство. Госпожа Калолайд е притеснена, че усилията по упростяване на ОСП, свързани с последната реформа, са свързани с предложенията на комисията на законодателите, но тук има разминавания и в крайна сметка системата се приспособява в ход. Какво виждам в собствената си страна? Няма много млади селски стопани. Това е един от големите проблеми. Искам да попитам господин Хоган, какво мисли за казаното от госпожа Халовай? Дали наистина опростяването няма да доведе до повече грешки? Вие говорихте за превентивния контрол, но Могат ли да се направят и стъпки назад, ако се окаже, че националните системи просто не могат да се справят с всички тези новости? Ето Испания още плаща по първите помощи от преди 10 години. Прекъсва председателката. Много моля, две минути ще... Госпожо председател, защо вие не се придържате към тези две минути. Вие правите изказвания, намесвате се. Аз имах минута и 56 секунди, засякох ви времето, сега господин комисаря. Благодаря на госпожа Аяла Сендер. Знам, че са сложни тези въпроси по изпълнението Всъщност то говорим за споделено управление между Европейския съюз и държавите и регионите. Ние работим заедно. Разбирам, че има сложни въпроси, които налагат упростяване и за това упростяването е мой политически приоритет. Каза го и при изслушванията си в Европейския парламент. Предприел съм инициативи, които мисля, че ще помогнат на фермерите в Испания, особено при превентивните предварителни проверки. Ако успеем да приложим това на регионално ниво, ако имаме системи на място, които го позволяват, то мисля, че ще можем да подходим балансирано и да помогнем на фермерите да изпълняват изискванията. А това би било добре за всички и за изпълнението на политиките, и за фермерите, и за финансовото управление на политиките. Аз, разбира се, работя в границите на законодателството и не знам какви могат да бъдат реформите, това ще покаже бъдещето. Може би ОСП отново ще бъде преразгледана в бъдеще, но аз самият не мога да ви кажа какви ще бъдат бъдещите промени. Самият аз ще продължа да работя по упростяването. Колеги Капутов, 2 минути, дан. Grazie. Господин Капуто. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал най-напред да благодаря на комисаря Хоган, който винаги е на наше разположение, винаги откликва на поканите ни и отговаря изключително точно на въпросите. Бих искал да посоча следното. Когато говорим за плащания в рамките на ОСП, ние всъщност имаме предвид плащания на първичния сектор. Така че може би не е удачно да се говори за проценти. По-добре би било да се придържаме към реалната стойност и към начина по който се разходват фондовете в светлината на адекватен контрол. Бих искал да се възползвам от това, че комисаря е сред нас, за да поставя един малко по-подробен въпрос – по отношение на броя на младите земеделски стопани, които са се записали. Има ли някакви конкретни мерки, които да улесняват достъпа до земеделска площ за младите стопани? В въпрос номер 11 се упоменава именно това и аз бих искала да попитам как Генерална дирекция земеделско стопанство възнамерява да подобри системата на контрол? Как съчетавате тази система на контрол с упростяването, към което се стремите? Сега поглеждам и въпрос номер 15, където се говори за данните, свързани с държавите членки, които са бенефициенти на ОСП. Всички държави членки ли са се възползвали от ОСП или има държави членки, които все още не са го направили? На следващо място, вие споменахте че в някои отношения се работи неефективно. Възможно ли е служители на Европейския съюз и председателката прекъсва, изчерпахте времето си на изказване, така че нека да чуем господин комисар. Благодаря, госпожо председател. Така и не можах да разбера третия въпрос. Übernehmen wollen, weil sie es offensichtlich nicht können. Das дали Европейският съюз иска да поеме функцията на разплащателните агенции, тъй като явно те не се справят с задачите си. Благодаря, 164 хиляди млади земеделски фермери се ползват от ОСП. Надяваме се техния брой да се увеличи за в бъдеще. Това са а, млади хора, които подлежат на помощи в рамките на ОСП и които са започнали работа в селското стопанство. Не смятам, че би било добре да се даде достъп на младите хора до земеделска площ, достъп, който да бъде обвързан с плащането на преки помощи. Ако се предоставя все повече и повече подкрепа във връзка и с цената на земеделската площ, едва ли ще помогнем действително младите фермери. Да, трудно е да се получи достъп до земеделска площ, но не можем да предоставяме такава, такъв достъп, ако като актив не разполагаме със съответната земеделска площ. Затова работим заедно с Европейската инвестиционна банка, за да помислим какво бихме могли да направим. Младите фермери, е, например тези, които работят в е, млекопроизводството, е, имат сигурност, ежемесечна сигурност във връзка с цените. Имайки предвид колебанието на цените на този сектор, работим заедно с Европейската инвестиционна банка, за да се постигне баланс във връзка с разплащането на помощите. Опитваме се винаги да вземем предвид колебанието на цените. Бихме могли да помислим за подобен инструмент, който да бъде насочен по-специално към младите фермери. Във връзка с поделеното управление. Не смятам, че трябва да има масивно увеличаване на персонала в Европейския съюз. Смятам, че трябва да се даде приоритет на споделеното управление. Държавите членки много по-добре познават а, ситуацията, отколкото някой, който се намира тук в Брюксел инвестициите просто трябва е, да имат своята възвръщаемост. И по този начин ще може да намалим и процента на грешки. Да не забравяме програмите за селските региони. Там процента на грешки е 6%. Вие споменахте също така е, случаите, в които държавите членки и регионите също трябва да направят нещо. Към момента е, смятаме, че сме на прав път има допустими разходи и не винаги всички съответстват на критериите, затова се опитваме да внесем съответните корекции. Така че ще станем неефективни, ако централизираме целия контрол тук в Брюксел. Смятам, че трябва да дадем приоритет на споделеното управление. Благодаря. Сани, аз не екстопите. Това минути. Колегата Сани за две минути. Thank you very much, Madam Chairman. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искал да се възползвам от това, че комисаря Холган е тук. Аз съм докладчик в Комисията по земеделие във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност. Ние сме доста напреднали по отношение на постигането на компромис, което е чудесно. Все още обаче имаме един нерешен момент, а именно Някои членове на настоящия парламент изразиха опасения във връзка с липсата на последователност на сметната палата, а именно по отношение на политическите цели и действителните инвестиции. Бих искал да попитам, вие знаете ли, че има такива опасения в сметната палата? И ако да, знаете ли каква е позицията във връзка с тези опасения. Разбира се, ако отговорите на въпроса ми, ще помогнете не само на мен, но и на представителите на различните политически групи в Комисията по селско стопанство в рамките на процедурата по освобождаване от договорност. Благодаря. Ние винаги взимаме предвид какво казва Сметната палата. Отчитаме, разбира се, различните проучвания, които тя извършва в рамките на ОСП. Работим заедно и е, винаги взимаме предвид различните предложения и на Европейския парламент, които правите по отношение на последователността. Някои показатели е, бяха критикувани, но Сметната палата ни представи съответната информация. Въпросните показатели ни показват, че актуализирането на мерките в областта на селските региони е довело до по-голяма полза за бенефициентите. Същото се отнася и до по-голямата част от показателите. До останалите показатели. Идеята е да получим пълна представа за а, приноса на политиката в областта на селските региони. Приноса и за конкурентоспособността ако вземем предвид инвестициите, модернизацията и подкрепата на фермерите, ще видим, че някои от предложенията, които сте направили, са взети предвид при преориентирането на политиката като цяло. Ще продължим да вземаме предвид идеите, които идват от Сметната палата във връзка с резултатността и продължаваме да работим заедно с Сметната палата и за напред, за да може да изпълним намерението на законодателите и да разходваме правомерно средствата. Благодаря. Господин Сарвама за две минути. Wow. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искрено бих искал да се извиня за това, че закъснях за тази изключително важна среща, за този обмен на мнения. Просто наистина бях блокиран 45 минути и не можах да дойда на време. Колегата от Италия вече се спря на този момент, на който бих искал да се спра и аз. Във връзка с процедурата по освобождане на отговорност за 2014 година имаше доклад по собствена инициатива, който имаше за цел да изрази волята на Европейския парламент. И аз бих искал да получа актуална информация, господин комисар, конкретна информация по четири въпроса. Съвсем накратко ми отговорете, моля. Доклада, който парламента прие с голямо мнозинство през септември във връзка с по-добрата резултатност и по-добрия контрол в рамките на ОСП. В този доклад има ясна визия за нещата. Фермерите наистина очакват да чуят какво точно ще направи Европейската комисия в рамките на този си мандат – за да може проверките да се базират в по-голяма степен на риска. Преминаването към единна одитна схема е втория ми въпрос. Третият е свързан с компенсациите за добро изпълнение. На четвърто място прилагането на пропорционални санкции. Т.е. да не се налагат няколко санкции за, една и съща, за едно и също провинение. Моля ви, представете ни актуална информация за това, което възнамерява да направи Европейската комисия по тези четири аспекта. Думата има комисаря Хоган. Благодаря на господин Сарвама за направените коментари. наистина е изключително важно становище. организирането на проверките се прави от националните компетентни органи. Държавите членки биват насърчавани да провеждат проверките е, по такъв начин, че да се намалят неудобствата за фермерите. Напомням ви, господин Сарвама, че аз въведох единната аудиторска проверка, която вие препоръчахте в доклада. Тази единна проверка ще се води не само по смисъла на преките плащания, но и по смисъла на допълнителните мостри, които се взимат в рамките на втория стълб. Така че тези неудобства, които причиняват 4 или 5 проверки на фермерите в момента, ще бъдат преодолени. А относно инвестициите, те ще повишат ефективността и по този начин ще може да се намали броя на проверките на място Затова всеки може да очаква да бъде възнаграден, дори и държавите членки, защото ще трябва да организират по-малко проверки. Всичко това ще ни помогне да постигнем препоръките, които бяхте направили, включително и тези във връзка с мострите. А на въпроса ви за а, пропорционалните санкции. Санкциите са в зависимост от а, размера на стопанството. Налагат се административни санкции, както за големите, така и за малките фермери. Така, например, ако даден фермер има 10 хектара и процента на грешки е 3%, той губи 100% от плащанията. По мое мнение, това е непропорционално във връзка с конкретния процент на грешки. Затова ще трябва да се преразгледат тези правила, за да може да се внесат някои промени през следващите няколко седмици, за да може тези правила да се задействат още през 2016 година. Смятам, че всички фермери ще приветстват тези мерки. Има, тази препоръка ще бъде, беше, извинете, направена през септември. В рамките на споделеното управление, ако някой не изпълнява поетото обещание, разполагаме с различни а, инструменти, за да може да бъдат възстановени средствата, а, които идват от джоба на данакоплатеца. Същото се отнася и до нетните корекции, които се правят в края на всяка финансова година. Ако в рамките на годината открием, че има допуснати грешки и несъответствия, държавите членки са приканени да предприемат необходимите мерки. Така че наистина има напредък по отношение на препоръките, които направихте през септември. Благодаря ви. Арнот за два минути. Господин Арнат, за две минути. Thank you very much. Uh, my question is going to be about Благодаря ви. Въпросът ми е във връзка с откритите грешки и бюрокрацията. Когато говоря с фермерите в мой избирателен регион, аз чувам едно и също прекомерна бюрокрация. Те просто се оплакват от начина по който се случват нещата някои фермери е, не желаят да е, прилагат правилата. Ако видите доклада на Сметната палата на страница 229, ще видите, че там се говори за изкуствено създадени условия с цел изпълнение на критериите. Смятам, че британските фермери просто не разбират точно изискванията на Европейския съюз и мога да ви дам много примери. имаме а, прак от 1000 мг. В случаите, в които фермерите обаче постигнат 50 мг, те смятат, че това е реалистично което от своя страна означава, че много от фермите просто трябва да фалират или да излязат от бизнеса, защото а, са, не а, достигат прага от 1000 мг нитрати. Фермерите наистина не смятат, че могат да изпълнят тези условия. Много от тях се допитват до консултанти в случаите, в които се извършват проверките. Изискването на Европейския съюз фактически няма да бъде изпълнено. И оттам идва и големия процент от грешки. Та въпросът ми е, съгласен ли сте с мен, че трябва по, не по-добре да засичаме грешките, а по-добре да изработим правилата. Благодаря. Отговор. Мисля, че добре чухте отговора, който дадох на господин Сарвама. Бяха направени около 20 предложения през 2015 година и много от тези препоръки бяха взети предвид и те имат за цел да подпомогнат фермерите в рамките на общата организация на пазара също бяха внесени много подобрения, което е голям напредък. А относно а, въпросът ви а, с, месото, което зададохте, бих искал да кажа следното. А, много е лесно да се обвинява Брюксел. Но нека да погледнем и някои държави членки и как се справят регионите. Тук говорим за споделено управление. Намаляването на бюрокрацията зависи и от Брюксел, и от държавите членки. Една от големите мерки, които възнамеряваме да предприемем е да се преразгледа момента с предварителните проверки. По този начин фермерите могат да бъдат спокойни, че при по-малки грешки няма да има санкции. Тъй като благодарение на предварителните проверки те ще бъдат открити на по-ранен етап. По този начин можем да разсеем страховете на фермерите. Ще се намали броя на проверките, ако са направени съответните инвестиции от държавите членки и ако са подобрени IT технологиите. Това ще доведе до намаляване на процента на грешките. Това е стимул да се направят съответните инвестиции и да се намали тежестта на процедурата за в бъдеще. Когато се прави проверка за преките плащания, винаги има причина да бъдат изискани допълнителни проби. И това може да се случи в рамките на една и съща проверка, да бъдат изпълнени е, няколко от е, аспектите на процедурата. Относно изкуствените условия, които е, се създават, много е трудно да се докаже, че това е така. може да се установи, че те са изкуствено създадени само в рамките на процедури и трябва да се мине през Европейския съд. Много подобни случаи вече се разглеждат в съда. За фермерите важно е да получат плащанията. Някои хора не го разбират – но фермерите просто се стремят към плащанията. Те искат да получат тези средства, но това са средства на европейските данакоплаци. Ще се съгласите с мен, че всяко правителство в Европейския съюз трябва да защитава парите на европейските данакоплаци. Опитваме се, разбира се, да улекотим процедурите. Благодаря ви. Следващият оратор господин Гайер за две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, в близкото минало работих много активно по темата финансови инструменти в областта на развитието на селските райони. Не съм доволен от това, което казахте, именно, че ще се промени законодателството и така няма да се повтарят грешките от миналото. Въпрос по въпрос 46 от въпросника. Не веднъж съм задавал този въпрос и винаги любезно сте ми цитирали действащата нормативна уредба. Това е обичайният подход на компетентния орган, но не е задоволителен според мен. Мога ви, да ви дам за пример една банка в Гърция, която бе обект на действие от страна на оздравителния орган в страната по линия на финансирането на развитието на селските райони. А Европейската комисия установи пък от своя страна, че тази банка не извършва никаква дейност. нищо не бе направено по отношение на тази банка. Средствата нито бяха поставени в гръцкия бюджет, нито останаха в фонда. Някои твърдят, че финансовите инструменти са новото чудодейно оръжие в областта на ОСП, но мисля, че това не се потвърди от реалността. По въпроса за гръцката банка, средствата са останали в баланса на банката ли? Нещо, което сега ще се отрази добре, тъй като ще увеличи ликвидността й. Или пък са потънали в държавния бюджет на Гърция. Господин комисар. Съгласен съм с вас, че има проблеми с финансовите инструменти по програмите за развитие на селските райони. Напълно признаваме това, господин Гайер, а по конкретния случай за момента не мога да кажа нищо, тъй като не съм запознат. Ще ви отговоря по-нататък. Благодаря. По въпроса за финансовите инструменти, мисля, че ще си останем приятели. И накрая, госпожа Калюляйт от Европейската сметна палата. Благодаря, госпожо председател. Ще взема пряко отношение по казаното за бюрокрацията. Да, наистина необходима доста административна работа, за да се спазват правилата. Но ако погледнете докладите на Сметната палата, то ще видите, че тази година в областта на развитието на селските райони, именно бюрократичните структури са свършили цялата работа. Те са открили и коригирали грешки, така че процентът на грешки е намалял почти на половина. Бюрократичните структури събират необходимата информация, но за съжаление тя не се използва, за да се коригират грешките. В случая е можело да бъдат коригирани възоснова на информацията на бюрократичните структури. Разполагаме с информацията, просто трябва да я използваме. Реформираната ОСП е свързана с доста рискове от не спазване. За това са изключително необходими мерки за упростяване, така както бяха приложени към Европейския социален фонд към и към научно-изследователската дейност бе поет ангажимент и за пълната цифровизация на ОСП в бъдеще. Приветствам този ангажимент. Ако разполагаме с цифрови системи и ги актуализираме надлежно, ще знаем и къде е необходима подкрепа. Комисията все повече прилага принципа на бюджетиране ориентирано към резултати. Това означава, че в бъдеще ще се докладва и повече за резултатността. И от това престича необходимост от промяна в правилата за спазване. Не можем да вменяваме допълнителна административна тежест, но можем да измерваме по-добре резултатите, ако знаем какво целим може още при бюджетирането, при полагането на целите да се вземат предвид резултатите. Но как да постигнем тази цел при положение, че все още, както се действа в рамките на ОСП, се финансира по отделни пакети? А Кубик, Господин Кубик. Благодаря. Днес за последен път говоря пред вас в настоящата си функция. Няколко кратки бележки, по-точно пет. Палатата ще продължи в главата за функция 2 да извършва два отделни анализа. Ще продължим по пилотния проект за резултатността. Ще направим и одит на смяната между поколенията ще аудитираме и сертифициращите органи, ще започнем да прилагаме и нов проект подход при анализирането на кръстосаното спазване. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на всички ви за доброто сътрудничество през изминалите пет години. Благодаря на всички членове на вашата комисия, на нейното ръководство, на генерална дирекция Агри и ресорния комисар и разбира се на всички сътрудници. Честитя ви и новата година. Благодаря ви. Благодаря. Ние също можем само да ви благодарим за взаимодействието ни до момента. Пожелаваме ви всичко най-хубаво. Надяваме се, че и в бъдеще ще се срещаме с вас. За момента ви благодарим за работата, която вършихте за нас. Благодарим ви и за прозрачността. Докладчицата. Благодаря ви за днешната размяна на мнения. Много се радвам, че сред нас бяха няколко членове на комисията по селско стопанство. Успях да разгледам проблемите и през тяхната призма, за което им благодаря. Ще направя четири заключителни бележки. Първо, няколко колеги говориха за по-справедливото разпределяне на преките плащания сред селскостопанските производители. Мисля, че Генералната дирекция трябва да постави силен акцент върху това в бъдеще. В момента Говорим за изминали периоди, за това и не бива да се съсредоточаваме единствено и само върху бъдещето. Продължавам да имам някои съмнения във връзка с надежността на данните, които подават държавите членки. Ще опомена това в доклада си за освобождаване от отговорност. Исках да задам няколко въпроса за капацитета за коригиране в областта на развитието на селските райони. Исках да ги задам на представителите на Сметната палата, но вече няма време. Говорим не малко за резултатност прозрачността, но същевременно трябва да обърнем внимание и на спазването. Твърдо съм убедена, че трябва да има съгласуваност между политическите цели и разходването на средствата от европейския бюджет. Това са в най-общи линии заключенията ми. Благодаря ви. Ще бъда на разположение на всички, включително и на колегите от Генерална дирекция селско стопанство. Благодаря на членовете на Сметната палата, както и на комисията. Благодаря ви, благодаря господин комисар, благодаря и на вашия екип за отговорите. С това изчерпахме тази точка от дневния ред. Доста изоставаме от графика си. Преминаваме към точка четвърта – освобождаване от отговорност на Европейската комисия. Ще разговаряме с новия генерален секретар на Европейската комисия Александър Италианер. Това е първото ви участие в наше заседание. Добре дошъл. Не знам дали трябва да ви поздравявам сега с избирането ви за генерален секретар. Традиционно нашата комисия дискутира с генералните секретари на комисията. Надявам се, че вие ще участвате активно в този процес. В миналото ентусиазмът на вашите предшественици на моменти се поохлаждаше. Сред нас е и компетентният член на Сметната палата, господин Могоруса. Кой от двама ви ще вземе думата? Господин Могоруса. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, Радвам се, че съм сред вас, за да ви представя основните констатации на палатата за административните разходи на комисията. Миналия понеделник ви представих общите констатации на комисията във връзка с плащанията по функция 5 на многогодишната финансова рамка. Функция 5 е за финансиране на администрацията. Констатацията на съда е, че операциите не са засегнати от съществени грешки. За администрацията прогнозният процент на грешки е 1,5%. Това са резултатите от одита на извадка от 121 операции, 74 от които на ниво комисия. Палатата постанови, че 5 от тези плащания бяха засегнати от грешки с количествено изражение. 4 от тези грешки се дължаха на недопустимост допустими надбавки за персонала или пък на неправилно калкулирани такива. В много случаи тези грешки са се дължали на неадекватно актуализирана информация за персонала. Друг вид грешки са свързани с разходите за пътуване и настаняване. Системите за тръжни процедури на комисията бяха обект на задълбочен анализ от страна на палатата през годишния одит за 2013 година. Тук не констатирахме сериозни пропуски. Уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, през изминалите години палатата препоръча Комисията да предприеме допълнителни действия, така че длъжностните лица редовно да предоставят актуализирана информация за личното си положение. Следва също да се гарантира и бързото обработване на тези документи, така че да се калкулират надлежно и размерът на пенсиите, заплатите и на надбавките. Продължава да има проблеми в тази област, затова и палатата отново излиза със същата препоръка към комисията. Благодаря ви за вниманието. Сега ще съм на ваше разположение за въпроси и разяснения. Ако имате въпроси свързани с глава първа или трета от доклада на палатата, колегите ми, господин Лазар и господин Карди, в които днес също са тук, с удоволствие ще ви отговорят. Благодаря. Председателката благодаря. Господин Италианер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо докладчик, уважаеми членове на комисията, Уважаеми членове на Сметната палата, за мен е удоволствие за първи път да участвам във ваше заседание в качеството си на генерален секретар на комисията. На тази длъжност съм вече от повече от 4 месеца. Осъзнавам, че Комисията по бюджетен контрол играе изключително важна роля в процедурата по освобождаване от отговорност. Нашата обща цел е да постигнем резултати от финансирането по европейския бюджет. Резултати в името на европейските граждани. За това се и радвам, че днес съм тук сред вас. Винаги съм готов и лично да установя контакт с ваши членове. Ще говорим за резултатите, тъй като те бяха в центъра на тази годишната процедура по освобождаване от отговорност. Те са и в центъра на доклада на палатата. Разбира се, трябва да постигнем баланс между резултатите и доброто управление на бюджета на Европейския съюз. През изминалите години се увеличаваше процентът на грешки. За щастие, стойността му сега е стабилна, но трябва да продължим да сме бдителни, да си сътрудничим с държавите членки, които управляват 80% от европейския бюджет. 2014 година е предметът на процедурата за освобождаване от отговорност. Това бе година на преход, в която се състояха европейските избори и встъпи в длъжност комисията Юнкер – през тази година бяха поставени и нови политически приоритети, които са и в основата на одобрението, което даде вашия парламент на новата Европейска комисия. Европейската комисия играе важна роля при постигането на резултати по тези нови приоритети. Господин Юнкер още от самото начало заяви, че резултатността ще е сред приоритетите на новата комисия. Върху приори... резултатността се поставя акцент във всички писма, които той изпрати до комисарите в началото на мандата им. Много е важно с оглед на резултатността добре да управляваме финансовите средства. Трябва да се справим с немалко кризи, сред които се нарежда и беженската и мигрантска криза. Многогодишната финансова рамка до 2020 година е голяма крачка напред в отношение на резултатността и докладването. Бяха, предвиждат се повече условия, целите на програмите се обвързват с политическите приоритети в по-голяма степен, отколкото в миналото. Вече виждаме първите резултати от тези действия но разбира се, ще мине известно време, докато усетим в пълна степен ползите. Преминавам към член 3.1.8, докладът за оценка за 2014 година. Това бе първата година на извършване на оценка на програмите по новата многогодишна финансова рамка. Междувременно продължава реализирането на проекти по предходния период 2007-2013 година. Затова в момента е прекалено рано да се направи окончателна оценка на старите програми. Прекалено рано е да се направи оценка и на новите. Въпреки тези ограничения, докладът за 2014 година прави преглед на постигнатите до момента резултати от разходването на средства по европейския бюджет. Установихме някои подобрения в сравнение с предходни години, върху които ще се спра по-нататък. Първо, всички можем да се обединим около това, че допълнителните ползи на общо европейско равнище трябва да са ръководният ни принцип при разходването на средства. В доклада посочваме, че с европейския бюджет са постигнати резултати, които не биха могли да се постигнат само на ниво държави и членки. Например, при борбата срещу вируса Ебола. В доклада се посочва колко бързо и ефикасно са били постигнати резултати на ниво извънреден център за координиране. Друг пример е програмата Фискалис, която подпомага обмена на информация между данъчните администрации на държавите членки. Тази програма допринася за борбата срещу укриването на данъци и допринася за събирането на данъци в размер от 3,3 милиарда евро. Сметната палата прояви особен интерес и към приноса на Европейския бюджет към реализирането на стратегията Европа 2020. На това е посветена глава 3 от доклада на палатата. Предходната многогодишна финансова рамка бе разработена преди приемането на стратегията Европа 2020. Поради това рамката за докладване и анализ все още не е приспособена. Но от 2007 година нататък се постигна голяма съгласуваност с целите на Европейския съюз, което ни даде възможност да обвържем действията и със стратегията Европа 2020. 143 000 учени участват в проекти финансирани по програмата за научно-изследователска дейност. Една голяма част от тях продължиха работата си и след края на проектите. В доклада се Посочва също, че Фонда за регионално развитие е подпомогнал 98 нови предприятия. 5 милиона домакинства са успели да получат високоскоростна връзка с интернет, благодарение на мерки по този фонд. Това са някои от примерите за обвързването на финансирането с стратегията Европа 2020. Надяваме се, че в бъдеще ще получим и по-добра представа по линията на последваща оценка за резултата от тази обвързаност. Освен това е направен анализ и на фондовете мобилизирани за борба срещу економическата рецесия, например по линията на съглашението за растеж и работни места. Всяко едно евро, инвестирано в пилотен проект, е привлякло 9 евро частни инвестиции до края на 2014. Става дума за пилотния проект проектни облигации. И това показва колко успешно сме успели да привлечем частни инвестиции в момент, когато има недостиг на кредитирането. На същата идея, ефекта на лоста, почива и планът Юнкер – Докладването за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Няколко думи и по този въпрос. Миналата година нямаше сигурност, тъй като все още не бе приета нормативната уредба за този фонд. Сега тя е на лице и ще направим анализ и на приноса на европейския бюджет към работата на този фонд. Ще докладваме отделно и по-обстойно за резултатността на фонда, така както е предвидено и в регламента за ЕФСИ. Комисията много внимателно се запозна с насоките на парламента за структурата и съдържанието на доклада по член 318. Сега този доклад напълно се вписва в цикъла за стратегия и програмиране на комисията. Напълно се вписва и в цикъла на многогодишната финансова рамка. Можем с право да кажем, че постигнахме много по член 318. Разбира се, комисията продължава работа в тази област. Заместник председател Георгиева ще докладва на вашата комисия за бюджетирането ориентирано към резултати. Резултатността като фактор ще бъде напълно интегрирана във всички наши дейности, свързани с бюджета. Например, в работата по рентабилността, по контрола, по прозрачността, Несъмнено госпожа Георгиева ще ви докладва и за това, че се работи и за приложение, което можете да свалите на смартфоните си, за да следите работата ни. Първият заместник председател Тимерманс отговаря за ресор, който също може да внесе значим принос в работата ни разглеждаме резултатността на всички намеси от страна на Европейския съюз. В много по-голяма степен наблягаме на резултатите, а не толкова на самото изпълнение. Що се отнася до резултатността на европейския бюджет, следим и докладването на ниво комисия. Съвсем наскоро централните служби излязоха с насоки за годишните планове за управление и годишните доклади за дейността ни. Тази година ще направим промени, така че да рационализираме процеса по ефикасно да залагаме целите и да поставим по-голям акцент върху резултатите от работата на администрацията ни първите резултати от този процес на рационализиране ще залегнат в плановете за управление на генералните директори за едната година. Постигаме значителен напредък при интегрирането на фактора резултатност в дейността си. В по-широк контекст трябва да се изгради и нагласа ориентирана към постигането на резултати, култура на резултатността. Не можем да работим само отгоре надолу. Ние от своя страна си вършим работата, но високо оценяваме и подкрепата на парламента, на държавите членки и на сметната палата. Нека обърнем поглед и към бъдещето и по-точно към междиния преглед на многогодишната финансова рамка – когато настъпи и моментът, ще, излез, ще излязат и предложенията за следващата многогодишна финансова рамка. Тогава ще поговорим още веднъж за упростяването, за по-голямата гъвкавост на бюджета и за постигането на повече резултати по места. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Съжалявам за гласа си, но съм настинал. Няма проблем, казва председателката. Благодаря ви. Би било добре, ако можете да ни предоставите уводните си думи в писмен вариант, тъй като ни дадохте наистина много богата информация. Благодаря ви, докладчицата. Uh, Благодаря, госпожо председател, господин генерален секретар, почитаеми членове на комисията. Много се радваме, че сте сред нас. За първи път Участва и генералния секретар в разискванията на комисията. Надявам се това да не е и за последно. Всъщност, в хода на освобождаване на отговорност от комисията, аз настоявам за един по-конструктивен подход, да гледаме резултатите, не само грешките. Доброто финансово управление предполага добри резултати. Разбира се, тези резултати трябва да са редовни и законосъобразни. За мен обаче това управление означава не само изпълнение на нормите, а ефикасност на направените разходи, целенасоченост, оценка на въздействието на финансовите показатели на микро и макро ниво. Благодаря, че вие споменахте всички тези аспекти. При последното освобождаване от отговорност Конт настоя генералните дирекции да определят своите цели с оглед на основните политически задачи на ЕС – растеж и заетост. Ние настояваме и за докладване по тези задачи. Сега виждаме, че първата глава е озаглавена политически постижения. Това ни харесва. От друга страна, обаче, трябва да кажа, че съм малко изненадана. Всички показатели, определени от генералния секретар предходните години, за да се видят последиците от реформите, и на европейско и на национално ниво липсват от доклада за 2014 година. Това ме тревожи, тъй като основните цели при ГДА гри заетост, научни изследвания са свързани с растежа и заетостта. Генералният секретарят се ограничава до координацията. Вие определихте това като новия начин на работа, но как може е, да оправдаете боричкането между генералните дирекции. Службите на заместник-председателя се борят помежду си за това, кой ще координира. Вие какво мислите? Европейската сметна палата подчертава, че има слаба връзка между партньорските споразумения, оперативните програми и стратегията Европа 2020. Без съмнение, това е важно предупреждение. Каква е отговорността на комисията в този случай? Има ли предложения за подобрение? Ще участва ли и генералния секретарят в това? След това ако тези показатели не са достатъчно амбициозни, как ще ни убедите, че комисията работи по-добре? Вие говорихте за новите начини на работа, за лидерството, дадохте отговори, благодаря ви за отговорите на писмените въпроси. Каза се, че комисията е по-добре координирана, нови роли за заместник-председателите, нови седем администратора в кабинетите. Но нас ни интересуват колко са назначените нови служители от генералния секретар от започване на работа на новата комисия Юнкер. Има освен това няколко инициативи, които би трябвало да са по-ефективни в резултатите си по стратегическите цели. Боя се, че като говорим за реакция при кризи, вие споменахте ебола, аз мога да говоря за бежанците, но единствената реакция на комисията беше да се работи по-малко, но по-добре, а от това, което виждаме като цифри в доклада, комисията като че ли работи по-малко, но с повече служители на ниво координация. Как можем да сме сигурни тогава, че наистина се работи по-добре? Имам и въпрос за съответствието. По доклада за 2014 година е добре, че комисията поставя акцента върху резултатите, както и изпълнението и докладването. Но имаме по-низко ниво на плащанията при кредитите. Освен това, за първи път данните на държавите членки не са толкова надежни има и корекции на комисията в това отношение. Хубаво е, че комисията отчита, че данните от държавите членки не винаги са надежни, но комисията трябва да бъде далеч по-енергична в корекциите си. Разликите между процента грешки на комисията и на сметната палата тогава няма да са толкова големи. Миналата година Конт поиска комисията да излезе с изявление и също така декларация за съответствието, но това все още липсва. Защо липсва и вие какво предлагате в бъдеще? По прозрачността и етиката също имам някои коментари но ще оставя повече време за колегите. В писмените въпроси вие говорите за въртящите се врати. Писмен въпрос номер 13. Имам чувството от вашия отговор, че има някаква несигурност за член 16 от правилника за служителите. Комисията много тясно тълкува този член, като отнася се единствено до високопоставените служители и съответно лобистските дейности, но четвърти параграф на този член ясно гласи, че всяка институция ежегодно оповестява информация за изпълнението на третия параграф, включително и списък на оценените случаи. Какво е правното основание за вашето толкова тясно тълкуване, което не отговаря на основните принципи на ЕС? Предполагам, че накрая ще направя също някои коментари, но ми се иска да чуя и останалите колеги. Благодаря ви. Имам и последна кратка бележка. Тя е отличен характер. При писмените въпроси и отговори, това, което получаваме е много важно за процедурата на освобождаване от отговорност, процедура, която уважавам, но като докладчик ме притеснява факта, че някои от писмените въпроси, които ви зададохме, попаднаха в социалните медии още преди коледа, преди да получим вашите въпроси а, а, вашите отговори, извинете. Аз се отнасям с уважение към тази процедура. Знам, че трябва да има прозрачност, но тук опираме до принципен въпрос. И извинявам се пред колегите, че нашите въпроси стигнаха до медиите. Не знам, може би в бъдеще ще преминем към Фейсбук и смартфони при провеждането на тази процедура, но аз лично се надявам това да не се случва. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Чабалова за толкова щателния подход към подготовката на изслушването. Веднага ще реагирам на последното казано от нея. Разбирам, че разгласяването на тези въпроси не е нещо, което ни е приятно. Мога да кажа, че тук има изтичане на информация, може би от страна на комисията. Ние много се притесняваме от тези изтичания на информация и правим всичко по силите си те да не се случват. Но сега нека се опитам да отговоря на някои от вашите въпроси. Първо попитахте как целите на Европейския съюз са отразени в новите планове за управление и новите доклади за дейността. В доклада за дейността за 2014 година моят предшественик не се позовава на целите до 2020 година наистина. Затова и ги няма в ежегодния план за управление. Това не означава обаче, че генералният секретар няма да работи за изпълнението на тези цели. По-скоро в плана за управление на отделните дирекции и на генералния директор, както и в ежегодните планове за дейността, ние се опитваме да говорим за конкретно постижимите цели, защото да, ние всички имаме тези общи политически задачи, но е много трудно да се измери индивидуалния принос, например на генералния секретар, за постигането на тези цели. Затова и ви споменах промяната в структурата на тези ежегодни планове за дейността от тази година. Всъщност от генералните директори сега ние изискваме в ежегодните планове за дейността да се включват стратегическите задачи за целия период. Това е общата част във всички планове, но също така и да има една конкретна част за индивидуалния принос на съответната служба. Опитваме се дейностите на службите да бъдат много по-конкретно измерими като резултати. Мисля, че вие също се опитвате да постигнете това. Преминавам към доклада на Сметната палата, показателите, партньорствата, програмата до 2020 година за новия период връзката с плана до 2020 година е много по-ясно представена. Това се вижда и в оперативните програми, в изявленията и в начина на изпълнение на програмите. Но при самото изпълнение докладването ще е много по-лесно. Вие имахте въпрос за новия начин на работа в комисията – Интересуваше ви броя нови служители в комисията и генералния секретарият. Получихме кандидатури за 80 допълнителни позиции. Тези позиции бяха необходими, тъй като сега генералният секретариат включва и още три нови служби. Например, една от тях за британския референдум, друга е за подкрепата за структурната реформа. На нас ни трябваха нови служители, за да попълним тези служби. Повечето от новите служители обаче попаднаха в тематичните звена в подкрепа на заместник-председателите, тъй като те имат координаторска роля – ръководят проектни екипи, следователно имат нужда от помощ. Проектните екипи развиват основните инициативи на комисията Юнкер, като Енергийния съюз, Единия цифров пазар, Европейския семестър. За всички тези елементи са необходими служители, които да помагат на заместник-председателите. Така могат да се изпълнят тези водещи политики. Тук всъщност се помага много повече на заместник-председателите, отколкото преди. И служителите на секретарията също имат своята роля. Има още нещо ново при секретарията на комисията Юнкер. Изпълнението и подготовката на отделните инициативи по стратегиите. Например, стратегията за енергийния съюз в рамката на цифровия единен пазар. Ние подготвяме тези инициативи и се опитваме да разчупим тези силузи, В миналото отделните групи се председателстваха от други хора, но сега те се председателстват от комисията, следователно е необходимо да назначим повече служители с експертни познания. Вие попитахте дали комисията работи, след като комисията работи по-малко, защо ни трябват повече служители? Аз вече обясних, че новия начин на работа налага увеличение на бройките за секретарията. След това вие казахте, че комисията само реагира на кризите, но нашият председател, господин Юнкер, заяви, че ние трябва да работим обхватно по обхватните въпроси и да се ограничаваме по по-маловажното. Ние не бяхме тези, които са организирали миграцията, следователно и в този случай по-скоро трябваше да е, определим своя подход. През пролета комисията ще излезе с предложение за промяна на Дъблинския регламент. Имахте въпрос за съответствието и съответно ненадежността на данните от държавите членки. Казахте, че комисията трябва да е по-енергична в корекциите. Съгласен съм с вас, но ми се струва, че така или иначе това не е отговорност толкова на генералния секретар. Приемам аргументите ви обаче и това, което казвате, ще бъде предадено на съответните служби. Ето тук е колегата Крафт от Генерална дирекция бюджет. Той ще го направи. Същото се отнася до тези декларации за достоверност от страна на съвета на комисарите Имайте предвид, че всяка генерална дирекция отговаря по-отделно за финансовия контрол и съответно се съставя декларация за достоверността и точността в хода на изработването на годишния доклад. Накрая Попитахте за прозрачността и етиката, въртящите се врати. Комисията всъщност през декември миналата година публикува своя първи годишен доклад по член 16 на новите правила за служителите. Изготвихме ги заедно с службите и на други институции – Доколкото знам, това е единствения доклад, разработен заедно с други институции. Става дума за дейността на бивши високопоставени служители, както вие правилно отбелязахте. Тъй като вие се позовахте на параграф 4 към член 16, но това е параграф, който се отнася до лобистката дейност единствено на предходни служители. Съжалявам, че толкова дълго говорих, но вие включихте доста въпроси и аз се опитах да откликна. Благодаря. Благодаря, високо оценяваме това, че отговорихте на всичките ни въпроси. Много съжалявам, че в писмения ви отговор не се визира този важен въпрос за щатните бройки. Би било добре да узнаем откъде са били преразпределени тези 80 щатни бройки, т.е. кои други области са пострадали, за да получи повече щатни бройки генералният секретариат. Винаги обичаме да получаваме подобна информация, защото можем да работим и по- активно да правим по-задълбочен анализ. Моля да ни предоставите информацията. Госпожа Яла Сендер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на генералния секретар. Имам следните въпроси. Дали се мисли за система, чрез която да се реагира на нарастващия случай оплаквания от тормоз на работното място. Виждаме какво пишат и медиите. Знаем, че наскоро по време на празниците имаше и самоубийство. Ние можем само да изразим съболезнования към семейството но при повече работа и по-малко ресурси не смятате ли, че тази система се отразява на служителите и временно назначените? На второ място. Често виждаме, че при новата комисия Юнкер не знаем кой за какво отговаря. Всеки заместник председател прехвърля топката към другия – Например, в транспорта имаме господин Катайнен, но след това той прехвърли отговорността към госпожа Георгиева. За това ме интересува дали е ясно разграничена иерархията на компетенциите. След това при данните от държавите членки е добре да се види какъв е и мандат. Thank you very much for your, for your question. Благодаря ви за въпросите. Първо, веднага мога да дам отговор, но и писменно ще ви го дам за происхода на тези 80 служителя. Всъщност, всяка година ние чрез преразпределение имаме свободни бройки в комисията, които се насочват към други работни места. Ще ви дам и писмен отговор. След това преминавам към въпроса на почитаемата госпожа депутат. В комисията има по-малко служители и повече работа. Комисията наистина намалява служителите с по 1% всяка година. Това беше споразумението по МФР. в резултат на което е необходимо служителите да се преразпределят съгласно приоритетите. И всъщност сформирането на този резерв от налични служители е част от нашите усилия. Но как се справяме с променения работен режим и по-голямото натоварване? Както казах, първо създаваме този резерв. А след това, ако настъпи криза, както при бежанците, мислим за конкретни мерки. Например, при бежанската криза комисията излезе с покана за попълване на съответните служби с нови служители чрез командироване или трансфер. По този начин ние успяхме да работим по беженската криза. Трудно е да се прецени дали новите начини натоварват повече служителите, ние се опитваме да разпределяме равномерно натоварването, но в някои отделни случаи наистина е възможно да се е стигнало до шокиращи развития. За жалост това се случва в цялото общество. Има и служители, които умират на работното си място. Това е статистически отбелязано. Не знам дали може да се говори за тенденция. Вторият ви въпрос беше за отговорностите на заместник-председателите и комисарите по отделните предложения. Заместник-председателите имат различни роли. Тези роли са описани в техните е, заявления на целите. Госпожа Георгиева отговаря за служителите и бюджета. Затова, може би, често въпросите се насочват към нея, в други случаи става дума за координация но принципно, ако погледнете мисиите на тези комисари, както са разписани от господин Юнкер, всичко е ясно. И накрая за ролята на агенциите. Сигурно ви интересува най-вече броя на командированите служители в агенциите, но аз нямам отговор. Няма микрофон ораторката. А, е, е, National Experts. Командированите национални експерти в Генералния секретарият или в комисията. Ще ви дадем бройката. Ähm, er- Председателката, нека се опитам да помогна на колегата Аяла. Да, наистина, понякога умират хора, но самоубийството няма нищо общо с това. Това е нещо съвсем различно. Какъв е броят за 2014 година? Какъв е броят на смъртните случаи за 2014 година? Провежда ли се разследване? Правите ли необходимия анализ? Мисля, че това бе въпросът на колегата. Моля за отговор. Well, I would not, I would not like to, to talk about individual не бих искал да обсъждаме индивидуални случаи, но когато хората умират, не винаги знаем каква е точно причината за самоубийството. Нормално е хората да загинат при неизяснени обстоятелства. Когато е ясно обаче, че самоубийството е тясно свързано с работните условия, тогава трябва да се направи подробно разследване. Разбира се, с цялото уважение към личния живот на починалия. Много внимателно действаме в това отношение. Упоменахте случаите на тормоз, на злоупотреба. Разбира се, имаме изпитана система в това отношение. Доколкото знам, тези е, случаи винаги биват разглеждани с необходимото внимание, с компетентен човек от Генерална дирекция персонал и Генерална дирекция човешки ресурси. Sí, mi pregunta era precisamente, le preguntaba, o sea, el caso del suicidio. Аз ви питах за конкретно самоубийство, което беше описано и в пресата. Но тук не става дума за отделния случай, а за това, което трябва да избягваме, защото всъщност комисията се опитва да дава достъп до специалисти, които да се занимават с такива сигнали, но това не е достатъчно. По-добре е да има екип, а не отделен специалист. За това ме интересува дали се отчита, че има фактори, които могат да доведат хората до пълно отчаяние. Каква е програмата на комисията? Има ли програма, има ли система, за да се избегне това? wäre ja wichtig, weil ähm, es gibt ja auch andere Institutionen. Това е важно, тъй като и в други институции, като Европейската инвестиционна банка, имаше подобни инциденти, които привлякоха вниманието. Затова и трябва да говорим по този въпрос. Имате думата. Well, um, in the Secretary General, I'm not responsible for personnel в генералния секретарят. Аз не отговарям за въпросите, свързани с персонала, но ще се опитам да отговоря на въпроса ми. От моя опит, в случай в който някой изпитва трудност, просто трябваше да поиска помощ. Ако а, забележим, че някой изпитва затруднения, но не желая да ги сподели, не можем да насилим този човек да потърси помощ използваме всички отдели и служби в комисията, за да може да се справим с проблема. В зависимост от това дали той е свързан с прякото му ръководство и колегите или с работната му среда. Трябва да се установи също дали има пряка отговорност и на институцията. От опита ми на менеджер бих искал да ви кажа, че тези въпроси се уреждат много бързо аз като генерален секретар също съм се сблъскала с подобни случаи, тясно свързани с трудовата дейност и в такива случаи се опитваме да решим проблема колкото се може по-бързо. Разполагаме и с служба по медиация в Европейската комисия, в която също съм участвала, Това е независима служба. Много от тези случаи биват решавани по задоволителен начин, но когато проблемът е личен, това може да доведе до самоубийство. Но в тези случаи човек просто трябва да потърси помощ. Не можем да насилим никого да потърси помощ, ако човек не желае. Разбира се, всичко зависи от политиката в областта на персонала, нали така? Имате ли система, се чува глас от залата? Някаква организация за тези случаи? Äh, Председателката би било добре да обсъдим този въпрос, както обсъждахме в миналото и въпроса за турмоза. Следващият ни оратор, колегата Целер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин генерален секретар Италианер, за участието ви в днешното ни заседание. Благодаря ви за отговорите. Желая ви на новата ви длъжност успех и късмет. В момента говорим по въпроси свързани с персонала. В германската преса има публикации, които показват точно обратното, именно, че програмата РЕФИТ, програмата за по-добро регулиране, е довела до обезверение сред доста служители. Тези служители са били изтеглени от структурите, в които са работили, тъй като тези програми и инициативи не са довели до желания успех. Аз се обявявам за програмата REFIT, програмата за по-добро регулиране, но виждате колко различни могат да са понякога тълкуванията. Ако разбира се, програмата Рефит дава възможност за преразпределянето на постове, то разбира се, трябва да се възползваме от това. Аз също смятам, че служителите на една институция трябва винаги да се изправят пред нови предизвикателства. Ако са работили по нещо, което не е довело до желания успех, то дейността трябва да се преустанови. Радвам се, господин генерален секретар, че заставате зад каузата на стратегията Европа 2020. Но доколко подхождаме реалистично към постигането на целите? Стратегията бе създадена през 2009 година. Тя бе създадена не само по волята на комисията, бе одобрена и от държавите членки. Сега е 2016 година и установяваме, че инструментите, с които разполагаме в структурната политика на ниво структурни фондове, по-скоро допринасят за реализирането на инициативи и проекти от предходния програмен период по договора от Лисабон. Новите оперативни програми в по-голямата си част вече са приети, но все още не е започнала работа по тях, т.е. нямаме вече много време за постигането на целите. А можем напълно да постигнем целите по тази стратегия, единствено ако и държавите членки проявят пълна ангажираност. Бих помолил вас и комисията като цяло да направите преглед на действията, които предприемат държавите членки по поетите от тях ангажименти. Наистина ли държавите членки подхождат сериозно към постигането на целите по стратегията Европа 2020? В немалко държави членки, доколкото знам, са намалени бюджетите за научно-изследователска дейност и това не е в съзвучие с една от основните цели по стратегията. Освен това, за борбата срещу младежката безработица не се изразходват ефикасно дори и средствата, които се предоставят на държавите членки от европейския бюджет. И като се има предвид всичко това, мисля, че трябва да си отговорим на въпроса дали подхождаме реалистично към постигането на целите по тази стратегия. Освен това сме изправени и пред съвсем други предизвикателства, които възникнаха междувременно. Имам предвид миграционната криза. Тоест, необходимо е стратегията да бъде адаптирана. Тя трябва да бъде насочена и към интегрирането на мигрантите. Водим и борба срещу тероризма. Държавите членки са против по-силна ангажираност в тази област на ниво Европейски съюз. Освен това, са по-уязвими и външните ни граници, от което проистичат допълнителни задачи за Европейския съюз – и накрая искам да изтъкна нещо, което каза и докладчицата ни, госпожа Длабайова. Става дума за новите споразумения за партньорство за следващия програмен период – Не мисля, че тези споразумения са ориентирани във всички държави членки спрямо целите на стратегията Европа 2020. Това поне не бе ясно още от самото начало. Мисля, че по време на междиния преглед на многогодишната финансова рамка трябва още веднъж да си зададем въпроса за това дали целите, които сме си поставили преди 5-6 години, продължават да са реалистични? Не би ли трябвало да си поставим нови цели, за да отчетем и новите предизвикателства? Господин генерален секретар. Uh, <clears throat> Благодаря ви за въпросите. Нека започнем най-напред с рефит и по-доброто законодателство като цяло. По-добро законотворчество не означава по-малко такова – по-добро законотворчество означава да съсредоточим усилията си там, където за са необходими. Като оптимално може да решим на къде да насочим усилията си чрез оценки на въздействието. Тъй като обема на европейското законодателство се увеличава, въпроса за прилагането му става все по-важен. Ето защо, ако прехвърлим това в задачи, които се поставят на европейските служители, ще видим, че това ще доведе до все по-увеличаващ се брой служители, които ще трябва да работят с прилагането на европейското законодателство. Това е с цел да се поддържа доброто прилагане на европейското законодателство. Относно новите действия, като например правосъдие и вътрешен ред, в тази област се трупат все повече законодателни актове. Същото се отнася и до вътрешния пазар. Трябва също така да има хора, които да се уверяват, че вече съществуващото законодателство се прилага правилно. Това изисква а, нов персонал. А, ако мога да нарека секси това законодателство, то трябва да бъде привлекателно както за а, служителите, така и за гражданите. В интерес на всички ние да имаме действащо, добре действащо законодателство, а не недействащо такова. На въпроса за Европа 2020. Доколкото знам от МФР за 2014-2020 година, това беше основната двигателна сила за финансовите програми. 54%, ако не се лъжа, от е, бюджета е, е насочен в един или друг смисъл към стратегията Европа 2020. Така че това беше водещия принцип за този финансов период. Държавите членки бяха по-активни от всякога при прилагането на програмите. В отговора си който изпратих писменно, както и отговора от изслушването на комисаря Кречо, ще намерите много по-подробен отговор. Относно целите – тези цели не подлежат на пряк контрол, без значение дали те са в областта на заетостта, на въглеродните емисии, на разходите в областта на научната и развойна дейност, намаляването на безработицата, образованието и така нататък. Тези цели не са и под изключителния контрол на властите, които проверяват бюджетните разходи. Ако искате да увеличите заетостта, например, всички ще се съгласите, че в този случай проблема не е само свързан с бюджета, нали така? Част от европейския бюджет и от регулаторната рамка участват, но всичко зависи и от действията на държавите членки. Това, което искам да кажа е, че системата е сложна – всичко започва от тези вдъхновяващи цели. Но ако се опитате да видите как се постигат тези цели, откъде идва приноса за тяхното постигане, тогава ще видите, че има много участващи. Правим каквото можем, за да допринесем за ефективното постигане на целите по Европа 2020, но всичко зависи от действията на държавите членки. И именно това е целта на европейския семестър. Отделяме специално внимание в годишния доклад на начина по който европейските държави могат да допринесат за постигането на целите Европа 2020. Има специална глава в докладите по държави членки, в която се разглежда рамката за европейския семестър. Разбира се, има и нови предизвикателства. Вие упоменахте бежанците, тероризма, но това, което е по-важно според мен и, е нещо, което подчерта председателя Юнкер, е, че не трябва да губим от поглед Европа 2020 и економическия дневен ред, защото много от проблемите, пред които сме изправени, са резултат от бедността или имат економическа първопричина. Затова е важно да не забравяме и тези проблеми. Климатичните изменения, например, те водят до суша. Ако имаме площи, е, които не са плодородни, няма как бежанците да искат да останат там. И това е тясно свързано с Европа 2020. Отново повтарям, това е сложна система от различни цели, които трябва да бъдат превъплатени в конкретни действия. Правим всичко възможно. Следващият оратор, господин Де Йонг. Eh, Благодаря ви, госпожо председател. Аз също бих искала да приветствам с добре дошъл господин Италианер и да му пожелая успех в важната длъжност, която е заел. Диалогът е изключително важен и сега ми се иска да поговорим за целостта. Вие говорихте за генералния секретарят – и неговия персонал. Ако видите постовете, които взе господин Тимерманс, когато започна, доста спорен е въпроса за целостта, за интегритета. Бяха изискани различни доклади, имаше контакти с различни лобита, бяха създадени различни експертни групи. Целта беше да се увеличи прозрачността. Аз обаче нищо не чух за засилването на службата, която осигурява контрол и мониторинг. Ясно е, че генералните дирекции имат много работа и е много трудно генералния секретарят да изготви единна политика за всички генерални дирекции. Как обаче се определят хората а, за дадени задачи? Смятам, че за новата комисия това беше приоритет, което само ме радва. Имам въпрос и за експертната група. Изготвям в момента доклад, който скоро ще бъде обсъждан на заседание на координаторите. Надявам се, че ще успеем да изработим и адекватна времева рамка. Заместник председателя Тимерманс в миналото зададе основите на диалог в това отношение и аз се питам дали е, не бихме могли вече да започнем тази процедура на диалог заедно с Европейската комисия, защото в противен случай ще тръгнем по различни пътища. Много е важно да разполагаме с актуална информация от Европейската комисия в това отношение. Относно регистъра, заместник-председателят заяви, че най-напред трябва да има споразумение по по-доброто законотворчество. Но това като че ли доста се подкопата. Бих искал да попитам, имате ли конкретен времеви график за консултации, например? На въпроса за лобитата и въпрос 15 бих искал да кажа, че връзката с лобитата се извършва на равнище генерална дирекция. Аз всъщност не смятам, че това е така, защото длъжностните лица, които работят в съответните дирекции, началниците на отдели и така нататък, също изготвят предложения и се вземат също важни позиции. И бих искал да попитам Предвиждате ли доклад, свързан с изготвяне на препоръки във връзка с поведението, което трябва да имат и тези хора? Подобен доклад би могъл да подпомогне и другите длъжностни лица а, в отношенията им с Европейския парламент в отговор 20, където всъщност ние питахме дали нашите препоръки, е, излизащи от е, проучванията във връзка с етичния кодекс на комисарите, могат да доведат до създаването на работна група, отговорът е не. Не смятам, че това е удовлетворителен отговор. Бих искам да разбера защо това да не е възможно. Важно е да има а, добра дискусия и в това отношение. Нека да навлезем в по-големи подробности. По мое мнение, работ... една евентуална работна група би могла да се справи. Във връзка с отговор, отговор 23. Европейската комисия не е могла способна да установи с кого са били извършвани контакти в рамките на всяко едно законодателно предложение. А по мое мнение трябва да има някаква проследяемост в това отношение и отговора, който са ни дали, не е удовлетворителен. И накрая, аз съм координатор и в Комисията по вътрешен пазар и в качеството си на такъв бих искала да кажа, че оглед на цифровия пазар съм изключително щастлив от направеното в това отношение предложение. По-доброто законотворчество е важно и в нашата комисия се убедихме, че много сериозни грешки се допускат в рамките на тръжните процедури и в рамките на вътрешния пазар като цяло. Европейската комисия трябва да направи всичко възможно, за да предотврати подобни грешки. Хубаво би било да видим дали наръчникът, който бе изготвен, се използва от държавите членки. Да помислим дали местните власти, регионалните такива, действително го използват. И ако не, да стимулираме неговата употреба. Е, господин генерален секретар, ще ви отговоря на холандски, така ще ми е по-лесно. Благодаря на господин Де Йонг за всичките му въпроси. Първият ви въпрос се отнасяше до разпределянето на 80-те допълнителни поста, предоставени на службата на генералния секретар. 10 от тези поста са пренасочени към дирекция Б, която работи и по областите, по които вие зададохте въпроси. Няколко думи за регистъра за прозрачност. Заместник председателят Тимерманс заяви, че първо ще трябва да сключи междуинституционалното споразумение за по-добро регулиране. Това споразумение вече е на лице, така че ще започнем работа и по регистъра за прозрачност. За момента не мога да ви кажа какви са сроковете, но се надявам, че ще можем да започнем работа колкото се може по-скоро. Отговор на въпрос 15 за лобистите и докладването за контакти установени с лобисти. Тук трябва да преценим колко далече да отидем и какво е приложимо. Комисията реши, че би било най-уместно да се докладва за контактите с лобисти от страна на онези, които най-активно работят по законодателния процес, а това са комисарите, техните кабинети и генералните директори. Трябва да се докладва за контактите на тези хора с лобисти. Разбира се, и Отделните длъжностни лица трябва да проявяват дискретност, когато установяват контакти с лобисти. Например, трябва да проверяват дали тези лобисти са вписани в регистъра за прозрачност. Но ще трябва да правим индивидуална оценка на всеки един контакт и да видим какви ще са последиците от докладването за този контакт върху целия процес. Волята на комисията за създаването на работна група за кодекса за поведение за комисарите. Това спада към компетенциите на нашия председател. Преди 15 години комисията вече излезе с предложение за създаването на работна група на високо равнище. Тя предложи създаването на работна група на високо равнище за всички институции. На времето това предложение бе отхвърлено от останалите институции. Последната версия на кодекса за поведение, доколкото знаме, от 2011 година. При неговото изготвяне комисията се консултира с парламента. Допускам, че председателят Юнкер преди да встъпи в длъжност, преди да бъде одобрен от парламента, е обмислил въпроса за това дали в подготовката за работата на новата комисия не би трябвало да се промени действащия кодекс за поведение. Към момента явно кодекса в настоящия си вариант е достатъчен. И докато не възникне необходимост от промени в него, ще се запази статуквото. Ако бъде установено, че са необходими промени, ще се проведе разискване, със сигурност ще включим и парламента в тези дебати. Зададохте въпрос и за така наречения законодателен отпечатък. Това е доста сложен въпрос. Ако искаме наистина да знаем какъв е законодателният отпечатък, то ще трябва да разгледаме законодателния акт в окончателния му вариант. Комисията излиза само с предложение, по което работят от тук нататък законодателите. Ако искаме наистина да дадем вярна представа за законодателния отпечатък, ще трябва да вземем предвид целия процес, което според нас не може да бъде осъществено. По въпроса за вътрешния пазар. Съвсем правилно казахте, че цифровият вътрешен пазар е област, в която все още имаме много работа. В отговора си по-скоро визирам класическия вътрешен пазар, пазара на стоки – но когато говорим за стратегията за вътрешния пазар, говорим не толкова за нови законодателни инициативи, а за мерки за по-ефикасното функциониране на действащата нормативна уредба. По въпроса за по-доброто прилагане, тук е изключително важно да помогнем на държавите членки, така че да избегнат грешки при прилагането на ново законодателство. И мисля, че в комисията направихме голяма крачка напред при подпомагането на държавите членки. om uh, in een latere fase problemen in de handhaving te, eh, te voorkomen. Dank u. Вече сме предприели действия, така че да няма проблеми с прилагането на по-нататъчен етап. Следващият оратор, господин Стас. Благодаря, госпожо председател. Предлагам да продължим на холандски. Благодаря ви за отговорите, господин генерален секретар. Нямаме много време, това е един съвсем кратък въпрос. Комисията по бюджетен контрол работи много активно в борбата срещу контрабандата на цигари. През 2004 година сключихме споразумение с Филип Морис и някои други тютюнопроизводители. Срокът му на действие изтича тази година. Вече два-три пъти сме обсъждали въпроса с комисар Георгиева. Тя пое ангажимент за оценка на въздействието. На два пъти пое такъв ангажимент. Последния път през декември 2015 година. Все още не сме получили нищо. Допускам, че и вие като генерален секретар следите работата по подобни въпроси. Кога, според вас, бихме могли да очакваме тази оценка на въздействието и какви действия ще бъдат предприяти, за да се провери дали трябва да се удължи срока на действие на споразумението с Филип Морис или не. Господин Италианер, благодаря. Също ще продължа на холандски. Да, знам, че това споразумение и още няколко подобни предстои да изтекат. Не само комисията е страна по тези споразумения, но и държавите членки. Знам, че държавите членки в момента обсъждат въпроса. До момента бях много заед и нямах възможност да се занимая по-задълбочено с него. Затова би било нечестно сега да ви дам някакъв отговор. Ще задам въпроса на госпожа Георгиева. Колегата Целер. Нямам допълнителен въпрос, искам само да направя една бележка. Господин Италианер говори за миграционните потоци, обвърза ги с измененията в климата. Миграционните потоци, на които сме свидетели в момента, не са свързани толкова с измененията в климата, а с политически фактори, с корумпирани режими, които предизвикват граждански войни, за да останат на власт. Миграционните потоци са свързани с корумпирани правителства, които използват помощта на международната общност за лични цели, а не за общото благо. Освен това, миграционните потоци са свързани с свръхексплуатирането на ресурсите в отделни държави. Вече говорихме по този въпрос в Комисията по селско стопанство. Това прогонва хората от родните им места, лишава ги от възможности за поминък. Заграбването на земи е феномен, който се наблюдава на ниво големи многонационални дружества. Тези дружества принуждават хората да напуснат родината си. Мисля, че миграционните потоци са свързани предимно с политически фактори, а не с измененията в климата. Председателката, господин генерален секретар, знаем, че комисията има голяма мощ, но по някои от тези въпроси явно много ще се затрудни. И аз самата искам да задам няколко въпроса. По въпроса за Олаф има процедура на така наречената клирингова къща, Централен информационен и координационен център. Обсъждали ли сте този въпрос с служители на ОЛАФ? Възнамерявате ли да го обсъдите и до кога предстои да се вземе решение? Вторият въпрос е свързан с въпросите ни с искане за писмен отговор. Нямам предвид процедурата по освобождаване от отговорност. Много сме загрижени, тъй като отговорите на генералния секретарят са в размер не повече от 20 реда. Знаем, че тези отговори трябва да бъдат преведени писменно. Знаем, че някои въпроси са по-уместни, други по-малко, но мисля, че 20 реда не са достатъчни. Тогава по-добре изобщо да не отговаряте на въпросите. Мисля, че трябва да отчетете и фактора прозрачност и отчетност в работата си. Не може да се продължава статуквото. Все по-важна става процедурата за освобождаване от отговорност. И именно поради това повечето колеги запазват въпросите си за тази процедура, за да получат наистина отговор. бе направен един интересен преглед на тема баланс между половете и по-точно броя на жените в висшето ръководство. Всяка година броят на жените във висшето ръководство се увеличава с един процентен пункт. Имам предвид периода 2013-2015. Но защо се увеличава този брой? Защото се създават нови постове. Създадени са нови постове на ниво висшето ръководство. Става дума за 7 поста. 4 от тях се заемат от жени. Това е едно добро съотношение. Но не това възнамерявахме в началото. Не искахме, за да има повече жени, да се създават повече постове. Ако целта на председателя Юнкер е 40% жени, то ще постигнем тази цел през 2024 година. Тоест на господин Юнкер биха му били необходими 4 мандата. Аз не се съмнявам, че той може да управлява в рамките на 4 мандата, но не може ли да се направи нещо друго? и една препоръка към вас. Ние сме нещо като чистачите на Брюксел и чистим много старателно, чистим и по аглите. Работихме много активно по стратегията от Лисабон, както и по стратегията Европа 2020. Много шум се вдига в началото около тези стратегии, всички работят много усилено, рационализират се всички действащи програми, но в един момент почти никой вече не се интересува от тези стратегии, освен нас. Мисля, че трябва да работим по-устойчиво, за да не се стига до подобно положение, за да не ни критикува пресата и не мисля, че трябва да се стига до подобно положение, тъй като то води до абсолютно безсмислена бюрокрация. Виждаме какви са последиците по време на процедурата за освобождаване от отговорност. И не това целяхме първоначално. Имате думата и предварително ви благодаря за отговора ви. Благодаря ви за въпросите. Ще се опитам да съм кратък. За Централния информационен и координационен център аз лично участвам в тази процедура. Участвал съм в едно заседание. Основната цел на тези срещи е да се даде възможност на Олаф да предупреди комисията, че води разследване, което може да се отрази върху други области на разходване на средства. Олаф може да направи това, като напълно запази независимостта си на заседанията на този център не се обсъждат случаи свързани с служители на ОЛАФ. Това спада изцяло само към компетенциите на ОЛАФ. Отговорите на парламентарни въпроси. Комисията наблюдава голямо увеличение на броя на въпросите от страна на Европейския парламент. Много от въпросите се отнасят до тълкувания на правилника за дейността на парламента. Това е много добре за комисията. Ако разбира се, не можем да дадем изчерпателен отговор, може да дадем допълнителна информация, например под формата на приложения. Мисля обаче, че е добре да се ограничи дължината на отговорите. Това има дисциплиниращ ефект. Освен това и комисарите поемат политическа отговорност за тези отговори. Става дума за 14-15 хиляди въпроса годишно. Тези въпроси проистичат от новото тълкуване, за което говорих. През 2015 година броят на парламентарните въпроси е бил 14 500. Много добра е сметката ви за баланса между половете. Ако броят на жените във висшето ръководство трябва да се увеличава с по 1% годишно, то ще ни трябва доста време, за да стигнем до 40%. Наблюдава се едно явление, което ако мога да опиша така, да го опиша така е има елемент на стабилност и елемент на промени, а балансът между половете винаги подлежи на промени, на текучество. Не може един мъж да слезе от поста си и да го отстъпи на жена жените трябва да бъдат назначавани чрез обичайните процедури за подбор. И трябва да има и кандидатки жени. Комисар Георгиева изключително активно работи по въпроса за баланса на половете. Сигурен съм, че тя ще може да ви докладва за него. Тя изключително сериозно подхожда към тази цел, поставена от председателя ни и е твърдо решена да постигне конкретни резултати до края на мандата. Прекалено сте скромна, като описвате себе си и комисията си като чистачи. Мисля, че вие вършите изключително важна работа. Част от демократичния процес е да се държи отговорна комисията. По въпроса за стратегията Европа 2020. Целите й може да се опишат и чисто като стремления, но те са много важни, тъй като представляват значими политически насоки. Комисията работи изключително сериозно за претворяването на тези цели в реалност но понякога въпросът не се свежда само до бюджетния фактор. Понякога е необходима и нормативна уредба, понякога трябва да се работи на ниво държави членки. Ние работим изключително сериозно по този въпрос. Реформирахме структурите си, например на ниво генерални директори. Направихме промени по отношение на програмите за следващия период. Никога няма да има 100% обвързване на целите и мерките, но мисля, че през следващия програмен период ще постигнем значителен напредък в това отношение. Благодаря ви. След маничко ще приключим. Думата имат представителите на Сметната палата. Не искате да вземете думата или господин Кардив? Предполагам, че въпросите свързани с Европа 2020 ще бъдат обсъдени на 25 и нека да оставим разискването за тогава. Лазаро, благодаря. Накратко искам да обсъдя законосъобразността и редовността. както и отговорността за координацията от страна на Генералния секретариат и Генерална дирекция бюджети. Първо средносрочния преглед. Необходимо е да се анализират областите, където грешката си остава постоянно висока – на второ място да се подобри надежността на данните, получени от държавите членки от гледна точка на законосъобразност и редовност. Необходимо е да има декларации за достоверност и точност към тези данни. На трето място трябва да се подобрят декларациите за редовно съобразност, законосъобразност и политическа отговорност. Благодаря. Thank you very much. Благодаря докладчицата. For this... Благодаря, ще бъда кратка. Благодаря за обмена на мнения. Както виждате, ние всъщност засегнахме няколко интересни въпроса по освобождаването от отговорност. Аз разбира се трябва да благодаря на докладчиците в Сянка, с които разполагах и които бяха много добри. Ще ви помоля цифрите, които ни обещахте да ни се дадат писменно, защото разбира се те ще ни бъдат необходими за изготвянето на проекта доклада. Благодаря за размяната на мнение. Ще се видим скоро. И аз благодаря, казва председателката. Ще поддържаме връзка. Благодаря ви за информацията, благодаря ви за проведените разисквания. Има няколко въпроса, които трябва да си доизясним. Например, въпроса за кодекса за поведение за комисарите. Този въпрос и някои други ще трябва постоянно да са на дневния ни ред, защото така ще можем да подсилим и позицията на Европейския съюз. Не мисля, че е, кодекса за поведение е един достатъчно категоричен, достатъчно силен инструмент на ниво Европейски съюз. Благодаря ви, че ни отделихте от времето си. Съжаляваме, че толкова много изоставаме от графика си няма да можем да проведем следващото си заседание. Ще трябва да го проведем в Страсбург. В четвъртък в 8.30 часа сутринта ще разговаряме в Страсбург с върховния представител госпожа Могерини. Госпожа Могерини трябва да си тръгне точно в 10 часа, за това би било добре и да започнем точно в 8.30. Благодаря ви за участието в днешното заседание. Ще се видим другата седмица. Закривам заседанието.